Uh, um, uh, Скъпи колеги, извинявайте за забавянето, но не бяха ми казали, че трябва спонтанно да е, заместя председателя Алберто Гротели, който скоро ще се присъедини към нас. Искам да приветствам с добре дошли е, 20 те представители на националните парламенти на 15 държави членки които е, присъстват е, днес. 56 участника от национални парламенти имаме за този обмен на мисли с е, европейските депутати по цикъла за 18-та година на европейския семестър. Добре дошли сте. Този парламент и ваш дом макар понякога да се водят разгорещени дискусии за това кой какво трябва да прави и е, как да си разделим задачите, но мисля, че всички трябва да работим заедно, за да постигнем добри резултати. Това е много добър момент да проведем дебат по е, цикъла 18 година за е, европейския семестър, тъй като преди лятото е, прият, бе прият съответния документ, който сега ще се прилага като проекто е, закон, който обсъждате в националните си парламенти в момента тъй като решението е взето от всеки национален парламент е, в контекста на приемане на проекто, закон, проекто законите за бюджета е, ще се въз... отразят и на другите държави членки. Много важно е заедно да обсъдим резултата а, е, от а, цикъла от, на, през 18-та година. А, и докладите по собствена инициатива за е, този цикъл е, в момента се е, финализират. Поне се прави опит може би все още не са съвсем готови. Докладчика господин Коста Маврилис е тук днес. Целта на този дебат е да да се е, проведе тази дискусия преди да бъде окончателно прият е, е, този документ от Европейския парламент и преди да излезе последния годишен преглед на растежа, което е, разбира се, от общ интерес. Ще като е, домакин, така да кажа, това е едно от задълженията на, на председателя, е, научих се от опита си, и като е, домакин тук ще напомня няколко така, логистични правила. Имаме 20 език, два превод на, 19, на 20 езика. Картите за изказвания са жълти на не зная националните парламенти за какво използват жълти карти, но при нас е за да поискат думата за участие в дебата. Всеки е, национален депутат или европейски такъв, който желая да се изкаже, ще трябва да попълни е, този е, е, такава карта. Виждам, че са ви раздадени. Сега ще дам думата на господин Костас Магнавридес да представи своя доклад и е, да открием дискусията, след което ще дам възможност на докладчика в сянка, докладчиците в сянка, които желаят да се изкажат. И в последващия дебат ще дам, може би, думата на, на двама е, национални и един е, европейски депутат. Е, ще се постарая да дам възможност на всички да се изкажат и за целта е, ще ограничим времето до 3 минути. Докладчика може да си позволи малко по-дълго да говори, но разбира се, след преполовиния час ще го спра. Благодаря. Да започнем с Косас Мавридес. Благодаря, госпожо е, Перванш Берес, е, ме изпълняваща длъжността председател. Аз също приветствам е, всички 20, 20 депутата от националните парламенти и 15 представители на държавите членки. Ще ви помоля да си е, сложите слушалките, защото ще продължа от тук нататък да говоря на родния си език. Както вече казах, е, добре дошли на делегатите от е, държавите членки. Вашето присъствие тук, вашите изказвания – са много важни за нашата дискусия. Европейския парламент винаги насърчава подобни, подобен обмен на мисли. И като представител на политическата група на социалисти демократи, ние смятаме, че смятам, че такъв диалог трябва да продължи да се развива и задълбочава. След този е, трябва да предупредя, че ще моите бележки ще бъдат много остро критични по отношение на Европейската комисия. Също времено обаче ние искаме да, да а, е, ние сме за европейския проект и подкрепяме тези, които вярват в него. Критиката ни има за цел да осигурим по-добро общо бъдеще в Европа, а не да рушим и да разваляме постигнатото. И сега да започна. Наистина, тази тема е, е, не може да бъде. Това не, няма по-подходящ момент за разглеждане на тази тема. Защо? економическата политика в еврозоната. Защо? Защото тази е, дискусия се води е, малко преди да публикува Европейската комисия годишния преглед на растежа с съответните економически и бюджетни приоритети за следващата година. Второ, Говорихме за случващото се в Италия и нейното положение в еврозоната. Ще се върна и на тази тема. Трето, за след 7 месеца предстоят европейски избори. Ако искаме Европа да има бъдеще, избирателите трябва да повярват в нас и в намеренията ни, но трябва да сме искрени и да действаме решително, имайки предвид е, и не забравяйки нашите ценности и принципи, е, които са залегнали в основата на този съюз. Според мен, нашата ценностна система са едно нещо, а понякога политиките ни се разминават с нашите ценности и това подхранва евроскептицизма и застрашава основите на европейския проект. Сега да мина към конкретиката. Изпълнение на ОП Емо в е, връзка с е, това, което става в Италия. Е, за целта е нужна силна политическа ангажираност, добро управление и демократична, демократична отчетност. Трябва да използваме по-добре и бюджетния ни ресурс. Трябва да търсим верния баланс между между бюджетните отговорности и солидарността. И това е от решаващо значение а, за тези от нас, които вярват и в двата принципа. Понякога се радвам, защото също време аз вярвам и в 100% саморегулиране на пазара, като винаги трябва да имаме едно на ум, че трябва да има надзор, външен надзор, и регулиране, но се сещаме за това минути преди кризата, защото ако не изпускахме от внимание този въпрос, можехме да избегнем много негативни моменти. Сега Европейския банков съюз. Има много ясна позиция по въпроса, защото следвам е, този въпрос, след този въпрос от самото начало. Ясно беше, че трябва да имаме Европейски ваков съюз, който да почива на три стълба. Не искам да е, казвам кой е, стълб е, служи по-добре на коя държава членка. Ние се разбрахме тук, че ще имаме три стълба, прилагаме първи, първите два, както много добре знаете, третия стълб който е схемата за гарантиране на депозитите, банковите депозити, не се прилага на практика, тъй като някои държави членки смятат, че това не е дневен ред на тяхто внимание, не, не ги засяга. Сега, тук не става дума за само економически, е, економически е, съображения. Има е, и правни и морални съображения, които ни накараха да приемем тези три стълба. И не трябва да се търсят оправдания, няма оправдание за бавене, защото времето си тече и има пазара става опасен понякога за нас. В е, европейската, е, в еврозоната има друг ваш важен въпрос. Несправедливи не, практики, несправедливи условия, неравноправни условия. Особено е, при въпроса с потребителските договори, които издават банките. Ще дам много примери. Ще започна с моята страна, Кипър. Това са наистина много сериозни въпроси с тези нечестни практики и, и клаузи, които банките предлагат в договорите. Ефективното прилагане на европейското законодателство е задължително, защото това създава е, лоялна, условия за лоялна конкуренция. Сега, европейския семестър. Структурните реформи не се прилагат достатъчна степен и тук е нужна вашата помощ, помощта на националните парламенти. Трябва да се получите от нашия опит, защото няма достатъчно национално участие при оформяне формулиране на конкретните препоръки за отделните държави. Трябва да има нови показатели в европейския семестър, които засягат социални и екологични въпроси. Приноса на Европейската комисия който включва и е, устойчив растеж, цели, е, целите на, включва е, и целите за устойчив растеж в европейския семестър. Но това е измерение, което не се включва в препоръките по отделни страни. И след това имаме 28 различни принципи и норми, отнасящи до пазара на труда. Това се е обхванато и е включено в Европейския стълб социални, на социалните права. Целта ни е да гарантираме по-добри условия на живот и работа за нашите граждани. Ако сме убедени в това, трябва да предложим съответната политика, която да води до е, тази цел. Повече гъвкавост ни трябва при изпълнение на пакта за стабилност, например. Да, гъвкавост трябва да има при изпълнение плакта за стабилност и растеж. Това е което още през 15-та предложи комисията. Да има повече гъвкавост, повече, за да се стигне до повече инвестиции и повече растеж. Ние призоваваме за неотложно преразглеждане на пакта за стабилност, за да имаме една така интегрираща бюджетна посока за е, целия Европейски съюз. Това е паричния фонд, е, министрите на, е, на економиката, на, на финансите и много други мерки трябва да се премислят. И трябва да се въоръжим с финансовите средства, за да имаме стабилност и действително сближаване на економиките на ЕС на, в еврозоната. Тук е, попада и въпроса за економическото и социално е, изолация. Не трябва да се борим само срещу екстремизма, но срещу е, безработицата, срещу изтичане на мозъци, особено от южните страните по южния фланг на ЕС. Младите хора се местят и в рамките на една държава от една, един регион в друг. Така че трябва да повишим реалните заплати тъй като те изостават от увеличаване на производителността на труда. И още нещо – което е, е много важно и неотложно. Трябва да имаме механизъм за минималната е, заплата, отчитайки ситуацията всяка държава членка. Още секунда. Кохезионните фондове са много важни и много необходими, за да се запазят, не трябва да бъдат е, да се приемат съкрещения на тези фондове, които комисията предлага. После, нужни са ни инвестиции, както, например, InvestEU, програмата InvestEU, инвестири в ЕС. И накрая, малките и средни предприятия и образованието – образованието не означава само разходи, а то има мултипликационен ефект. Сега, след казаното, съм готов да чуя какво имате да кажете и вие. Благодаря. Да, аз самата не бих ви спряла, на един от гостите не иска да, да се изкаже. Сега ще сме на езика. Значи, е, ще сменим малко порядъка. Един, е, един е, докладчик в Сянка от Европейския парламент и двама национални депутати в този порядък. Сега давам думата на един от европейския депутат и след това от Италия, представителя депутат от Италия. Заповядайте за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Е, добре дошли на депутатите и членовете на националните парламенти. За нас е удоволствие, че сте тук е, е, и проявявате интерес към европейския семестър. Аз съм докладчив сянка в ЕКОН от групата на НП и трябва да ви кажа, че Сега ние имаме някои различия с социалисти демократи. Ние сме публикували редица цели за европейския семестър, но много държави членки, държавите членки не са длъжни да ги спазват. Те са препоръки. И вероятно от 28, 60, 16, т.е. 9% напълно е, осъществени цели е, или очакваме от Европейския парламент и националните парламенти да е, преговарят във всяка политическа група и партия, да, всяка партия да даде своя списък от теми, по които да се, е, които да се включат в е, семестъра, е, защото е, трябва да видим как да прилагаме тези препоръки на е, практика е, най-добре. А, сега, с националните парламенти трябва да говорим по три въпроса. Веднъж реформи на пазара на труда, второ е, застаряване на населението и трето инвестиции в държавите членки. Колкото до реформите, е, цифровизацията, глобализацията, техноло, е, технологичните промени, това са драстични е, промени, които се отразяват драстично на нашия пазар на труда. Променят самите форми на работа, самия статут на работещите и е, пазар на труда изисква е, гъвкаво е, реакция към това. Това засяга и държавите членки, националните парламенти, които, а и на европейско нище, трябва да създаваме гъвкави закони, които да посрещат тези предизвикателства. Трябва да се променят университети, да са в състояние да променят квалификацията и, разбира се, е нужно да е, тъй като е, не трябват е, ни и альтернативи за, за закриващите се работни места. После държавните финанси също трябва да се, да, при тяхното е, планиране трябва да се отчита и състраването на населението. Демографския фактор, това натоварва не само е, финансите, но и соци... е, сферата на социалното осигуряване в е, е, държавите. Имаме все повече е, пенсионери, които се поддържат, е, издържат от една свиваща се група работещи. Така че това е един основен приоритет на държавите членки е, и е, тези е, е, проблеми трябва да се решават. Тези проблеми са особено остри в големите градове в, и в държави, където няма достатъчно добре развити пенсионни системи. И накрая инвестициите трябва да работим повече в това отношение, колкото до частните инвестиции. Е, наистина е, това е крайно необходимо, но е, трябва по-добре да насочваме и публичните инвестиции. И то тези инвестиции, които стимулират създаването на нови работни места. Благодаря. Вие давате много добър пример. Надявам се да се следват националните парламенти. Алберто Рибола има думата, след това Яцек Бозовски. Алберто Рибола от Италия, от името на Северната лига. Ние разглеждаме а, сега бюджет, проекто бюджета в Рим, в Италия. Италия. Домбровски и московици, въпреки тяхното мнение, ние не считаме, че новият бюджет означава крах. Ние призоваваме да се представи бюджета до 15 октомври в съответствие с е, фискалните правила. Ние знаем какво означава да, да бъдете под строго наблюдение. Ако желаете да могат да ви следват преводачите, моля ви да говорите по-бавно. Тогава трябва да ми предоставите повече време, поне 30 секунди повече. Най-напред искам да подчертая, че представлявам едно отговорно правителство, което иска да изпълни целите на Европа. Но трябва да сме смели, трябва да бъдем да поставим на първо място хората, а не само да се насочваме към ограничения. Множество правителства доведоха до повече бедност, до повече социални проблеми, до задълбочаване на проблемите с дълга. Сега този дълг е над 130% от БВП. Политиката на строги економии трябва да бъде премахната. Аз се радвам, че в проекто резолюцията се предвижда повече гъвкавост в пакта за стабилност и растеж, за да се насърчи растежа и заетостта. Ние искаме това да се използва не само за стабилизиране на публичните финанси, а също и за съществен растеж – Италия все още изостава от темповете на растеж в останалата част на Европа. Болшинството в е, италианския парламент, от което съм, подкрепят новите економически политики, които са базирани на амбициозна програма, целта на които е да се преодолее бедността, най-вече сред младите хора и многодетните семейства, също да се подобрят пенсиите, да има устойчивост на пенсионната система. Това е важен приоритет за правителството, именно устойчив растеж, инвестиции, създаване на работни места. Това е в проекто резолюцията. Ние искаме да стимулираме економическия растеж в Италия. Ако финансовите прогнози не отчитат а, миналото, номиналното БВП а, би довел а, до представяне на по-низки числа относно състоянието с дълга. Освен това има и други приоритети, намаляване на данъчната тежест, преодоляване на корупцията. Моля ви да приключите, защото трябваше да говорите в рамките на 3 минути. Вече минаха 4. Искам да използвам възможността, за да кажа, че в рамките на дискусията по многодишната финансова рамка трябва да се предвидя достатъчно ресурси за растеж наред с националните политики и се радвам, че е записано, че трябва да се работи за запазване на кохезионната политика. Повече усилия са необходими, за да се осигури същото ниво на финансиране. Колеги, моля ви да не четете прекалено бързо. Освен това да спазвате времето за изказване, защото а, последните в списъка няма да разполагат с време, което не е демократично. Затова ще прилагаме строго регламента от 3 минути. И така, за Полша, господи Язек Восовски от партията Правосъдие и права. Господин Вазовски, имате думата. Госпожо председател, аз ще се опитам да не чета речта си. По-добре е да се говори без подготовка по-спонтанно. Ние бихме искали бъдещия бюджет в Польша да е достатъчен, за да покрием задълженията и ангажиментите, както и да се осигурят средства за бъдещи ангажименти. Това, което за нас е важно, е общата сълскостопанска политика има предложение за минус 10%. Това не е решението. Намаляване на кохезионната политика с 46%. Това не е приемливо за нас. За нас кохезионната политика има една цел и тя е да има по-малко дисбаланси между економиките. С други думи, искаме да изпълним критериите за сближаване и се надявам, че ще успеем. Има нови предизвикателства за съжаление, някои от тях е, се дължат е, на недобри политически решения, които се вземат от някои държави членки. Имам предвид миграцията, имам предвид вътрешната сигурност, външната сигурност. Вярвам, че трябва да намерим средства, за да запазим тези области. Според нас положително е, че се предлага нова програма InvestEU. Инвестирайте в Европейския съюз. За всеки бизнес, за всяка страна това ще бъде огромна възможност. Как изглежда? Растеж 1,11%, растеж 1,11% е нивото, което е съвсем леко увеличение в сравнение с предходния период. И считаме, че не е достатъчно. Считаме, че е прекалено пасивен подхода ни, недостатъчно амбициозен и Польша е готова да промени нещата. Ние бихме искали да отидем над 1,11% от брутния национален доход бихме искали да се доближим до 1,2%. В това отношение и като резултат ние ще можем да финансираме повечето от настоящите и бъдещи предизвикателства. Считам, че е очевидно, че подходът на Полша е различен, вероятно, от този на други страни. Ние искаме да се увеличава националната вноска не да се намалява. Ние читаме, че за да се възползваме от постигнатото до момента, трябва да вървим именно в тази посока и средствата трябва да бъдат изразходвани рационално. Благодаря ви, че спазихте времето си за изказване. Мигел Вегас има думата от Европейския парламент. Ще говоря на португалски. Ще опитам да се вместя бързо в трите минути. Искам да изразя нашето безпокойство за еврото и политиката в еврозоната. Ние всички сме установили, че има проблеми в еврозоната. Два големи проблема. Първо, еврото по естествен начин сякаш води до строги мерки, тъй като не позволява естествените стабилизиращи фактори да задействат – държавите трябва да реализират проциклични политики, вместо да използват наличните инструменти, за да отговорят на кризите и за колебанията в економическия цикъл. Едно силно евро не е добро за економиките, които са в периферията на еврозоната. Особено тези, които имат нетъргуеми стоки, например, които разчитат на туризъм и на недвижими имоти, които се увеличават като дял. Беше обезкървена бяха обезкървени работещите чрез строгите економии, но нищо сякаш не се е променило. Може би единственото, което забелязваме сега е, че има увеличаване на ликвените проценти, покачване на цените на петрола. Това е, което наблюдаваме, което сякаш ни води към нова криза. И така периферните економики не трябва да бъдат в така наречената евроклопка. Проблемът е, че економиката обслужва еврото, а не обратното еврото да обслужва реалната економика. В Португалия основният проблем е възстановяване на паричния суверенитет. Това е изключително важен въпрос, ако искаме да се стимулира економиката, тъй като Португалия е една от тези периферни страни, която беше сериозно засегната. Благодаря ви много. Следващият оратор Маргарита Маркес от Португалия. Добре дошла. Имате думата. Благодаря, господин председател. Още един португалски оратор, но този път от Националния парламент. Искам най-напред да благодаря на докладчика, който добре обобщи докладът, с който имахме възможността да се запознаем. Европейския семестър е важен инструмент за външната, вътрешната политика на Европейския съюз. Ние много тясно следим как се развива Европейския семестър и наблюдаваме едно голямо предизвикателство, а именно постигането на баланс между фискалните политики и инвестициите, и премахването на неравенството. За да се постигне такъв баланс, наложително да има гъвкавост. Гъвкавостта обаче, както ние виждаме, е точно обратното на това да сме твърде меки. Гъвкавостта трябва да бъде ясно залегнала в европейските правила. Това не е нещо, което трябва да бъде тълкувано от представители на различните институции по тяхно осмотрение. Например, в Португалия можем да дадем пример. Имаме растяща економика. Това позволи страната да изпълни бюджетните изисквания за еврозоната. Освен това, има намаляване на неравенството и покрачване на инвестициите, въпреки че съживяването на економиката все още не е достатъчно стабилно. Въпросът е по какъв начин Европейският социален стълб би могъл да се интегрира по-добре в Европейския семестър. Стълбът на социалните права ще има сила само ако е част от Европейския семестър. На трето място, необходимо е държавите членки да възприемат препоръките по страни. Ние говорим за споделен суверенитет. Въпросът за това държавите да възприемат препоръките по страни е ключов, защото именно тук става споделената отговорност. Националните институции националните парламенти трябва да положат усилия да работят заедно с политическите сили, с политическите партии, с правителства, които имат различна парламентарна подкрепа. Ние трябва да уважаваме националната демокрация, парламентарната демокрация. Благодаря ви. Следващият оратор Одека Луне от Естония, от групата АЛДЕ. Имате думата. Ще говоря на италиански. Най-напред искам да кажа, че съм много разочарована, че съществува неравенство между различните езици, тъй като не всички имаме превод. Надявам се това да е за последен път. По въпроса за европейската економика, мисля, че е жалко, че не говорим за най-важната реформа, а именно идеята е залегнала в Мастрихския договор, където се залага преди всичко на контрола. Държавите членки могат да продължат да се борят срещу неравенството, трябва да полагат възможните усилия, но няма да постигнем успех. Инфлацията е добра за длъжниците, не е добра за кредиторите, добра за вносителите и лоша за износителите. Така че имаме сериозен проблем. Европейският съюз допуска хората, които имат работа, да получават все по-низко заплащане. Допуска намаляване на заплатите. Тук трябва да се променят нещата. Трябва да се даде нужната възможност на държавите членки да планират инвестициите си по такъв начин, че да ги насочват подобаващо, за да работим за постигане на пълна заетост – за да можем да се насочим към стопански сектори в зависимост от техните постижения, да гарантираме работа на всички. Само така ще се постигне равенство. Благодаря ви. Поздравления за отличния ви италиански язик. Искам да се извиня, не е наша вината, че не можем да осигурим пълен езиков режим това са технически неща, които са извън наш контрол. Ние сме застъпници за езиковото многообразие и се притесняваме, когато не можем да осигурим превод на всички официални езици. Но Вие изнесохте много добра реч, която е по-близка до идеите на социалистите, отколкото на АЛДЕ, на нашите колеги либерали. Също предпочитанията за стабилността на цените над целите за економически растеж. Това не е точно а, така. Това е част от а, паричната политика, но не е от економическата политика на Европейския съюз. А, ЕЦБ се грижи за а, стабилността на цените. Това е постоянна цел. А, преследват се и други цели. Но не е вярно, а, че в договора някъде се казва, че цената, че стабилността на цените има превес над економическия растеж. Трябва да се намери нещо, което да балансира тези две цели. Следващият оратор от Европейския парламент Димитрис Пападимулис. Okay. Той не е в залата. В такъв случай ще му дадем думата по-късно, ако дойде. Господин Балурас от Гърция, от а, Обединената левица. Имате думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Благодаря, господин председател. Много се радвам да ви видя отново. Вие се борихте за моята страна, Гърция. За първи път сега участваме в тази дискусия като равни партньори. За първи път участваме като равни партньори в дискусията за европейския семестър. До сега по силата на меморандумите бяхме само наблюдатели. Осем години бяхме жертви на безработица. 25% от брутния ни вътрешен продукт се изпари благодарение на меморандумите. Прилагахме погрешни рецепти, погрешна политика. Сега економиката се съживява, но все още търпим рани. Имаме проблеми. Рамката на економическото управление и Европейския паричен съюз бяха използвани като инструментариум за налагане на програмата на неолиберализма, за приватизация, за унищожаване на държавата на благоденствието. потъпкани и премахнати бяха социалните права, правата на трудещите се. Все повече са разликите между големите държави членки и малките държави членки, между различните региони. Все по-големи са разликите и неравенствата в доходите. Мисля, господин председател, че Европейският съюз е все едно на борда на Титаник. Някои пеят, други танцуват и всички ще потънат заедно, ако не внимаваме. Ние искаме пакт за работните места, както вие правилно казахте в отговор на казаното от колегата от Естония. Искаме да се борим за работни места и растеж, но Европейската Централна банка няма тези цели. Тя само се стреми към защита от повишаването на цените. И искаме да има права, колективно трудово договаряне, колективни трудови договори. Искаме да имаме право на стачка, да има преглед на Европейската социална харта, така че социалното и финансовото сближаване между различните хора да стане факт и да изчезне социалният дъмпинг. Искаме да има план за социални инвестиции, план за холистичен подход към борбата с бедността. Искаме план за социално благоденствие. Трябва да се изправим против бюджетните ограничения, които са във вреда на хората в Европа, увеличават ксенофобията и е, наливат масло в огъня на крайно десните партии. Тези е, режими, е, които се въвеждат при неотложни обстоятелства, трябва да бъдат премахнати. Нуждаем се от е, специални режими за подпомагане на страните, които пострадаха от е, меморандуми. Те са 4 или 5 страни в Европейския съюз. Искаме заедно с ОНЕ да направим съвместен план, за да се противопоставим на данъчното укривателство и за да гарантираме влоговете в банките. Господин Мавриди спомена това. Гарантиране на влоговете. Бюджетът на Европейския съюз трябва да се използва преди всичко за социален растеж, социално сближаване, включително и за кохезионна политика, като се отчитат потребностите на всяка държава членка. Господин председател, нуждаем се от повече демократична отчетност, от прозрачност, както и от надзор за спазването на европейските правила. Трябва да нараства ролята на националните парламенти и на Европейския парламент, а европейските граждани трябва да имат по-широко участие във всички тези процеси. Благодаря. Um, I think would have been interesting, but maybe, maybe Mr. Papadimoulis will do or... Може би господин Папа Димулдис е, по-късно ще ни каже повече, ако имаме време за стратегията за преодоляване на тези мерки за пенсиите, които МВФ поиска да бъдат възприяти във вашия бюджет. Мисля, че ще бъде интересно да дискутираме това, но разбира се, само ако ни остане време. Следващият ни оратор е, е господин Неофито от Кипърския парламент, групата на ЕНП. Благодаря, господин председател. И нашата страна приложи програма за економическо приспособяване. Не смятаме, че програмата за приспособяване и препоръките бяха наказание. Ние възприехме тези неща като възможност да поставим собствения си дом вред след економическата и финансова криза. Страната ни вече излезе от тази програма и преодоля големите дефицити. Сега економиката вече има растеж. Ние имаме един от най- високите коефициенти на растеж в Европейския съюз 3%. А безработицата, докато тя бе 13% през 2013 година, сега е по-малко от 7% и се надяваме, че след две години економиката ни ще е, постигне пълна заетост. Същевременно, Отбелязваме си внимателно препоръките на комисията за 2018 година. Ние не смятаме, че тези препоръки имат наказателен или санкционен характер. Напротив, убедени сме, че те трябва да бъдат приложени максимално ефикасно и максимално бързо. Препоръката за специфични действия в банковия сектор вече е, е, е изпълнена и тук има значително подобрение. Също така, голяма част от правилата във връзка с несъстоятелността са приложени в страната. Нуждаем се от допълнителни реформи обаче за по-добра държавна администрация, за повече производителност в обществения сектор и за по-широк достъп на малките и средните предприятия до финансиране, както и за по-добри резултати на държавните предприятия. Не съм обаче уверен, че ще се справим с приватизациите. Също така е, отбелязваме си препоръката за по-добро обучение на нашите младежи и за реформа на системата на здравеопазване до 2020 година. Уверени сме, че с това ще се справим, тъй като е, първият етап от въвеждането на новите мерки тук е, ще приключи на 1 май 2019 година. Кипър преодоля кризата и препоръките за нас са шанс да направим нещо много по-добро. Председателят, благодаря. Сега. Перванш Берес от името на социалистите и демократите в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Този разговор с колегите ни от националните парламенти в този момент на економическия цикъл е от особено значение. Казах го, когато бях на вашето място, че в момента националните парламенти всички работят за приемането на собствените си бюджети. И ние сме длъжни да изпратим послание към Европейската комисия за предизвикателствата, които ни очакват през идния економически цикъл. Има две или три теми с почти изцяло хоризонтален характер, където би било полезно да има алианс между националните парламенти и е, Европейския парламент. Първата тема е един е, много ценен инструмент, е, който ние заедно създадохме и който Европейската комисия не използва добре. Това е инструмента, механизма за неравновесията, макроекономическите неравновесия. Комисията не смее да го използва. Има доста дефицити, особено в по-големите, по-богати страни, които остават некоригирани. Вижда се, че извън напрежението в еврозоната и между държавите членки е, на еврозоната, подобни неравновесия могат да доведат до неравновесие извън еврозоната и дори извън Европейския съюз. Аз не съм привърженик на господин Доналд Тръмп, обаче господин Тръмп е, той е, има а, отношение, правилно отношение към някои производствени отрасли в Европейския съюз, а, където има неравновесие и къ... тези неравновесия не се отстраняват вътре в Европейския съюз. Следователно има над какво да се замислим. Не искам да злоупотребявам с времето си, но ще се опитам да спра на друг аспект, който според мен е също толкова важен. Проектите, по които работи в момента Европейската комисия – сега е, сме свидетели е, на една повтаряща се дискусия сред нас, а именно макроекономическата обословеност е темата. Става дума за една клопка, която според мен трябва да бъде отстранена. Не е достатъчно е, да говорим за държави, които се справят и държави, които изпитват трудности. Не, трябва да използваме по-добре нашето общо благо, което се нарича евро. И третата тема, на която искам да се спра, виждаме, че някои страни, включително тук в Европейския съюз, понякога се изкушават да приписват на евро всички трудности, с които се сблъскват нашите стопанства. Истината е, е, че е, навсякъде когато правителствата се опитват е, да подскажат идеята, че е по-добре да се откажат от еврото, има съпротива, защото е, цената ще бъде нечовешка. Само, че това означава, че трябва сериозно да седнем на масата и да определим правилата на играта, да определим етичния кодекс, който всеки трябва да спазва, за да имаме тази обща валута. Мисля, че това също е една интересна тема, която стои за дискусия пред нас и колегите от националните парламенти. Благодаря. Следващият оратор е господин Скопачек от ЕКАРЕ от Чешкия национален парламент. Благодаря за думата, господин председател. Добър ден, госпожи и господа, уважаеми колеги. В началото искам да кажа, че от това, което казаха преждеговорившите, си давам сметка, че май никой не разбира, че в Европа сме живели и сме се простирали извън чергата си. Гледайки дефицитите в отделните държави членки, просто намирам за невероятно това как се опитваме да си погребем спестяванията. В материалите, които получих, вие говорите за фискална политика. Какво говорите вие за това, че трябва да възпроизведем отново дефицитите, които доведоха до финансовата и економическата криза и в Европейския съюз, и в еврозоната през 2008 година. За това ли? Един от колегите спомена, че Европейския съюз е все едно Титаник. Европа, Европейският съюз не е създаден е, за координация на бюджетите, а за създаване на всеобща държава на благоденствието, която се оказва нефинансируема. Всъщност, е, някои от основните играчи в еврозоната и в Европейския съюз е, не спазват собствените си правила, не спазват правилата които налагат на страните желаещи да се присъединят към еврозоната. Нека да помним, че е, благополучието на страните се създава от частния сектор. Ако все повече и повече обременяваме е, дружествата с правила, никога вече няма да видим повишаване на заедостта в Испания, в Италия, в други страни, които тежко пострадаха. Сега се обсъжда следващата многогодишна финансова рамка. И в Чехия тя подлежи на обсъждане в парламента и ние Препоръчваме и призоваваме Европейския съюз да спестява, защото след като Великобритания излезе, бюджетът ще намалее. Той няма да се увеличи. Европейският съюз не трябва толкова интензивно да търси собствени средства. Той трябва да гледа повече към спестяванията. Също така, по отношение на хармонизираното данъчно облагане, искам да кажа, че за страните от Централна и Източна Европа това ще означава край на тяхната конкурентоспособност. Ние нямаме такива големи пазари, каквито имат старите държави членки и нашите пазари не могат е, да се справят е, с такова хармонизирано данъчно облагане. Това ще е огромен удар за нашите економики, за всички економики в Централна и Източна Европа. Следващото, за което искам да спомена, е, че от, цел, от представители на целият политически спектър от либерали до комунисти чуваме, че в е, еврозоната трябва да оставим всеки сам да избира своето ниво на интеграция и координация. Защото е явно, че спектърът е толкова широк, че не можем да постигнем компромис. Следователно, държавите членки трябва да е, избират сами пътя, по който да вървят. Ако комунистите искат да вървят по пътя на левицата, Нека. Аз не бих искал да повтарям това, което вече съм преживял, идвайки от бивша социалистическа страна. Благодаря. Давате си сметка, че има такива и от вашата страна, които настояват да няма съкръщение в политиката за сближаване, да няма въобще съкръщение на бюджета. Така че понякога различните призиви много трудно се съчетават. Може би вие искате да има по-малко пари за кохезионната политика, но в такъв случай Е, вашата логика става напълно обяснима. Господин Сито от Сената на Румъния, групата на НП е следващият ни оратор. Благодаря, господин председател. Ще е, говоря накратко за препоръката за Румъния. Притеснявам се, че румънското правителство до сега не обръща внимание на тези препоръки. Структурният е, дефицит в е, Румъния е, ще се задълбочи и така и препоръките ще станат по-строги. Обърквам се от следния въпрос. Защо Европейският парламент и Европейската комисия не намерят начин да накарат румънското правителство да спазва тези препоръки? Това е едно. Но основното, за което искам да говоря тук, е проблемът е, с, трудова, е, с работната сила в е, Румъния, също и в Източна Европа. Със свободното движение на работници, което е голямо завоевание и на Румъния, и на Европа, сега ние в Румъния специално сме изправени пред друг проблем – Ще е трудно да накараме економиката да регистрира растеж през следващия период при положение, че работната ни сила изтича. Тя намалява. Ние не сме достатъчно добре поставени да плащаме на работниците си така, че да ги върнем от Западна Европа, където те са отишли. И се налага да внасяме работници от страни извън Европейския съюз. Когато се опитваме да направим това, обаче стигаме до а, нежелани последици. Налага се на чужденците да плащаме повече, отколкото на местните румънски работници. И а, това е огромен проблем и за дружествата, а и за страната като цяло. Според мен трябва да се преразгледа това правило, според което за, държ... за гражданите на трети страни, които идват да работят в страна от Европейския съюз, трябва да плащаме повече от средната работна заплата, докато на собствените си работници трябва да плащаме минималната заплата. Благодаря ви. Thank you. Uh, now, uh, miss... Благодаря. Сега господин Дебоно от Малта, от НП. Извинява се председателя. Сгреших госпожа. Първо да поздравя комисията ЕКОН за тази възможност да обмени мнение по проекта доклада за 6 месеца. Хубаво е, че е, националните депутати е, тря, имат възможност да, да кажат мнението си по е, годишния преглед на растежа. което е необходимо и някакси съвпада и с планирането на бюджета и в съответните страни. Комисията сега преструктурира преразпределението на кохезионните фондове, така че е, има полза да чуем тези е, мнения. Тези фондове трябва да бъдат укрепени чрез повече економически, е, повече инвестиции. Е, остава си това сериозно предизвикателство за страните Имаме е, устаряващо, устаряващо е, население, което се увеличава, е, висока инфлация и е, все още е, е доста слабо участието на жените в, пазара на труда. Е, увеличава се и процента на е, отпадащите от училище преждевременно. Всичко това създава големи проблеми за поддържане пред нашата осигурителна система. Трябва да инвестираме, да излезем с е, цялостна стратегия, е, така че е, малки страни в Европейския съюз като Малта да не се сблъскват с кризи защото а, трябва да следваме принципа а, да си помогнем, а не да бягаме от проблемите. Мистер uh, Бедингфилд. Сега господин Бедингфилд от е, социалисти и е, демократи. Говори се извън микрофон. Необходимо е координиране на фискалните политики. Е, в противен случай структурните изменения в една държава членка ще подкопаят и заплашват стабилността на другите. Трябва да мислим и за растеж и за нови и по-добри работни места и социална справедливост. Ползите от такива реформи трябва да са стимул, за да бъдат те е, осъществявани поне в средно и дългосрочен план. Успешното изпре... Е, е, осъществяване на реформите предполага чувство за собственост върху тях от всички заинтересовани страни. Е, националните парламенти е, трябва наистина да е, приемат националното законодателство, което да е в хармония с европейските изисквания. В Малта политици и от националния и от европейските парламенти се стремят да поддържат тясна взаимовръзка помежду си и, да, и с електората, да се слушат в неговите мнения но трябва да се намери е, баланс между е, определене на предизвикателствата, предизвикателствата и е, формулиране на съответните препоръки, за да може правителствата, националните парламенти, социалните партньори да бъдат максимално гъвкави при решаване на проблемите, като отчитат конкретиката и спецификата на всяка отделна страна. Това е, е решаващ принцип за е, нашата е, страна и до някъде на нея дължим това, което сме постигнали. Една страна с силна, стабилна економика, с високи темпове на растеж и ниска безработица. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Фени Рези от Унгария, от НП. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Унгария е, е доволна от това, че според статистиката Европейския съюз е, бавно, но сигурно се излиза от е, кризисния цикъл. Растежа е видим, безработицата също сочи положителна тенденция. Председателството е, времето, председателствата а, е, свършиха много за а, е, подобряване на положението. Австрийското председателство а, на съвета има още няколко месеца да си свърши работа. Европейския семестър, целият процес значително бяха подобрени през последните няколко години. Това поне е, е констатациите в е, унгарския парламент. Е, обсъждаме го често, като каним представители на комисията да чуем тяхното мнение. Мисля, че общо разбиране за това как трябва да функционира европейския семестър е начина по който трябва да вървим напред и единствения начин, защото държавите членки да разглеждат препоръките като една необходимост е, и да ги изпълняват, прилагат на практика. Мисля, че няма нужда да ги засилваме. Те са добри и в този си вид. Е, тези препоръки, е, индивидуалните препоръки не могат да заместят една дългосрочна стратегия, не могат да бъдат един, единствено база за многогодишно планиране. Економическия растеж в тези държави от Централна и Източна Европа се дължи е, предимно на економическата стабилност. Но не смятам, че трябва да се търси взаимо е, причинно-следствена връзка между кохезионните фондове и макроекономическата политика. Европейския семестър е, поставя и сериозни предизвикателства след европейс... изборите за Европейски парламент и при определяне на следващата финансова рамка. Новаторството, научно-изследователски развой на дейност, цифровизацията трябва да получат по, ще получат по-голям бюджет, което е добре. Но финансиране на еврорайони на други области не трябва обаче да страда от това, като например кохезионата и обща селкоманска политика, защото те са доказали своята полезност за насърчаване конкуренцията в Европа, гарантиране продоволствена сигурност и е, поддържане на работната място, е, е, запазване на работни места в селските райони. Благодаря. Благодаря. Други желащи си изказвания нямаме. Знаем, че не всички представени тук страни са взели думата. Аз ще кажа също няколко думи. Господин Мавридис също, но ако някой желае спонтанно, никой не е, не е необходимо непременно да се изказвате, но ако някой желае да каже нещо, може да го направи в даден момент. But he is not here, I guess. So, if he comes, he will have the floor, but... I... Uh, така. Списъка в момента е изчерпан. Тези, които присъстват, имаха възможност да се изкажат, но има колеги от националните парламенти, които е, са тук, не са взели думата. Ако желаят, е, могат да вземат отношение. Ние бяхме така по-ограничителни в началото, защото смятахме, че няма да ни стигне времето. Имаше стрикни изисквания само по един от държава членка, но сега виждаме, че сме добре с времето, така че ако някой желая да се включи в дискусията, може да го направи. Преди това аз да, да изкажа някои съображения и ако междувременно ви се прииска да се изкажете, е, можете да дайте, дайте сигнал, ще получите такава възможност. Знам, че редица проблеми е, така бяха маркирани в тази дискусия. Е, по някои от тях има различия което показва колко трудно е да, се, да има общо економическо управление в един съюз, в един паричен съюз, който не е напълно интегриран и в един по-широк формат на Европейския съюз. Ще коментирам само някои от нещата, които чух тук. Едното е свързано с данъчните, фискалните е, правила. Тук е, има два е, вида проблеми. Единият е какъв вид економически модел да е, изберем е за предпочитане. И второ, трябват ли ни правила въобще или не ни трябват? Аз лично, както вероятно знаете, аз съм твърд привърженик на необходимостта от гъвкавост в пакта за стабилност – не смятам, че е, тези правила са съвършени. Напротив, доста, то много отношения те куцат. Е, от друга страна, е, и ще кажа защо така оценявам изказването на господин Рибола от Италианската партия, който е представител на обрат противната на моята партия. Просто защото него, то на неговото изказване беше много различен от останалите. Мисля, че невъзможно е тук да се постави под въпрос е, съществуването на правила. Някой може да каже, че това правило не ми харесва или начинът по който то се прилага, но не може да се успорва е, факта, че правила трябва да има. И тук е, вече стигаме до въпроса дали тези правила се прилагат както трябва и второ, дали самите те са разписани коректно. Тук сега няма да коментирам италианската дискусия по бюджета, но трудно е да се оспори факта, че един проект е, економически документ не, не отговаря на, на нормите, защото самите правила без е, гъвкавост, когато изискват 0,6 структурна адаптация според матрицата, а правителството предлага влушаване с 0,8 значи 1,4 разлика има между целта и предложената стойност. Едното е техническа значима отклонение и аз предлагам на, на националните ми приятели. Ако комисията каже, че това е, е сериозно отклонение, не трябва да се обиждате, защото това е факт. То е документирано. В е, документа на правителството е, е отразен като значително отклонение. Допустимото е 0,5, както знаем. Но хайде, ако започнем от 0, 0,5, между, 1, между 0,5 и 1,4 има 0,9 пункта, което е отива да, оттатък, отвъд границата на гъвкавостта. Е, всякаква гъвкост, е, която е допустима е, в във всички, както и да го гледаме, не можем да стигнем до 1,4. Така че не е възможно комисията да не каже, че това е значимо отклонение, защото то е факт. Какво става в такъв случай? Навлизаш в процедура на прекомерен дефицит. Това самото не е някаква стигма. Испания в момента е така и мисля, че почти всяка с е, две-три изключения е, в Европейския съюз са попадали в такава процедура на прекомерен дефицит. Е, така че не е коректно да се каже Франция нарушава дефицита, а пък еди кой си не. Случва се. А... Но не, не но не бива да се сърдим на комисията, че прилага е, тази процедура. Е, пазара, е, ако е, се каже, че искаме е, да, да ако една страна каже, добре, съгласен не съм да останем в процедурата за прекомерен дефицит за една-две години, това е приемливо, но това е по-разумно като подход, вместо да се създава, да се води дискусия за това дали въобще трябва да има такова правило или да се обиждаме и да смятаме, че това е заговор срещу едно или друго правителство. Мисля, че ако остане в тези рамки дискусията, тя ще е полезна и конструктивна. Друго, Наистина, на европейско равнище нямаме достатъчно инструменти за подпомагане на е, растежа и работните места. Това честно казано е така. Някои от нас смятат, че трябва да имаме стратегия за инвестиции или по-голям бюджет, защото ако е, съответно пазарна дисциплина на, върху националните бюджети, но и по-голям европейски бюджет. Това е, е дебата. Дебата, който водим днес, е, също показва, че да, да завършим изграждане економически и паричен съюз. За това ни трябват допълнителни средства, инструменти за да гарантираме економическа стабилност и растеж. Това е мое лично мнение, но сега вече говори като депутат и член на тази комисия. В тази комисия има най-различни е, мнения. Е, някои са за това за повече е, фискална отговорност, други привърженици на кензианския подход, но и двете управлението, доброто управление е едното средство, демокрацията също, както знаете, между избори и економическата политика трябва да, да вземе превес. Е, в предишния мандат имахме по-консервативна така настроена комисия и стриктно е, изпълнение на фискалната част. Сега имаме по е, състава на комисията е ляво от центъра, имаме повече гъвкава с това отношение. Това е смисъла на, на демокрацията. Мисля, че важното според мен е в този дебат и дебата, който, който водим между европейски и национални депутати, е да се води конструктивно и да помага да се изглаждат различията национални и политически, без да, някакси да имаме предубеждение към е, законните и, и, и здравословни различия между е, 27 държави. Е, тези различия е, са здравословни, но те трябва да водат е, към нещо общо, без да поставят въпрос нашето съвместно съществуване, което това няма да ни доведе до никъде. Значи, приветствам конструктивния тон на дискусията. И последно. Вярно е, че фискалните корени на пакта за стабилност е, водят само до дефицит и задължнялост, но економическа стабилност и е, дисбаланси. Тази част от пакта за стабилност е, по, изостава в изпълнението по отношение на другата, както каза Перванш Берес и, е, и е, Лега Нова също казаха това. Е, едно и също казахте, но по различен начин, което всъщност е много полезно и много интересно. Между впрочем, Италия е много близо до, до тази процедура за прекомерния дефицит. Да, има дисбаланси, има първичен дефицит, е, има е, търговска позиция над 6% е, първична. Това сега комисията е променила подреждането на тези, тази страна. Понякога обаче ние не с комисията не говорим различно и не се чуваме. Но другото важно е са макроекономическите условия, защото тук е, виждаме е, ясна връзка между економическата политика, фискалната е, дисциплина и използването на кохезионната политика. Тук в парламента има различни мнения по въпроса. Разбираме, че в националните парламенти не всички са на едно мнение. Така че е хубаво да говорите с вашите правителства, защото това сега се обсъжда по регламента за общите разпоредби за следващата е, фаза на структурния фонд, дали макроекономическите е, условия трябва да останат във вида, в който са сега е, и никога не бяха изпълнявани. Когато се опитаха да ги наложат за Испания и Португалия, хората казаха в никакъв случай. Така че е добре националните парламенти да говорят с правителствата си, да водят диалог и то без бавене. Аз само така маркирах няколко от по-важните въпроси, които бяха поставени тук. Виждам, че господин Пападимолис ни е, влезе в залата, така че ще спра да ви забавлявам, залъгвам с приказки, за да печелим време. Of course, we have uh, up to 4.30. So, and I, for experience in the previous... От опит в... Uh, в, при една предходна европейска седмица, знам от опит. Има първата част, която всички говорят, е, четат е, подготвени е, слова. Втората част е когато вече е интерактивна, хората отговарят на въпроси, коментират и тя е по-хубавата и, и полезната. Така че радвам се на тази втора част, когато ще можем по-свободно да дискутираме, но първо да дадем думата на колегата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че трябваше да тичам, за да дойда в залата, тъй като трябваше да участвам в работата на друга парламентарна комисия. Съгласен съм с много от встъпителните изявления на докладчика Костас Мавридис. Основното, което искам да кажа е следното – Европейският съюз и в частност еврозоната не са направили нужното, за да се подготвят, да подготвят държавите членки, за да се справят с една следваща криза, която сигурно ще настъпи, тъй като цикли... Е, има цикличност в кризите. Работата по първите два стълба напреднаха, но третия стълб, схемата за гарантиране на депозитите, беше отложена във времето, без да се определи някакъв крайен срок. Парламентът даде своята подкрепа, за да се избегнат бъдещи кризи, но има блокиране на въпроса в съвета, тъй като някои от държавите членки решиха да наложат вето. Друг проблем. Справене с неплащането на данъци чрез така наречените данъчни постановления, т.е. по някакъв законен в кавички начин, големите многонационални компании са си намерили вратички, които са правно издържани, за да не плащат данъци. Това означава, че предприятията също работниците трябва да плащат повече, т.е. облагодетелстват се големите компании и се действа в ущърп на обикновените хора и на по-малките компании. Ние не сме създали необходимите правила, за да не се допусни гигантите в цифровата економика да допринасят също чрез насене на данъци. Имаме заведени дела срещу Google. По време на този мандат аз съм тук вече 4 години. Междувременно моята страна Гърция излезе от програмата за структурни реформи. и е, сега е поставена под наблюдение в рамките на следение на изпълнението на националните бюджети. Това е в рамките на европейския семестър. Е, бих искала също да подчертая, че наблюдаваме сега в е, Италия трудности Междувременно Гърция успя да избегне натрупването на дефицити, за да започне да, да генерира излишъци. Благодаря ви. И поздравления за Гърция за постигнатото. Може би Димитриус ще отговориш и на моя въпрос за новия бюджет, е, позицията по пенсиите. Има съкръщения, наложени от е, Международния валутен фонд. Е, но първо колегата ви и после ти можеш да ни кажеш нещо по този въпрос. Господин Валурас. Господин председател, искам да подчертая, че вашите бележки бяха много добри. Те ни дават възможност да проведем задълбочен диалог. Ние искаме да сложим край на фобията, която е хванала някои части на Европа, която е изкуствена. И искам да се спра на нещо, което вие споменахте и за което ви благодаря. След това Димитрис ще каже нещо повече. Става дума за пенсиите. Международния валутен фонд наложи тези условия и то по един догматичен начин. Може би ще си спомните първата грешка, свързана с мултипликаторите и прочее. Международния валутен фонд наложи тези съкръщения в пенсиите, като прогнозира, че ние няма да можем да достигнем необходимия излишък <clears throat> по първичното салдо и че няма да може да натрупаме излишък. Ние вече натрупахме над 2%. Растежът ни е доста динамичен и тази година се очаква да надхвърли 2%. Що се отнася до следващата година, Международния валутен фонд прогнозира 2,5-2,6% растеж. А междувременно има съкръщение в пенсиите. Пенсионерите поради тази толкова дълбока криза и поради факта, че не са решени проблемите, с заетостта. Пенсионерите помагат на своите деца и внуци, които се намират в трудно економическо положение. Така че тези съкръщения ще се отразят на економиката. Ако пенсиите не бъдат съкратени, би бил благоприятстван растежа но това изисква ясно решение както от страна на европейските институции, така и от МВФ, тъй като ако стане дори най-малка сянка на съмнение, пазарите ще се възползват и това няма да е добре за нас. Благодаря ви много за вниманието. Dimitrios, please. Ναι, είμαστε Στην Ελλάδα αισιόδοξοι. В е, Гърция ние сме оптимисти. Считаме, че ще се умеем да изпълним е, изцяло поетите ангажименти. Освен това, е, да ги изпълним и за тази, и за следващата година. Ние поехме ангажимент за излишък по първичното салдо в размер на 3,5% и за 2018 и за 2019. Наближаваме края на 2018. Прогнозите на комисията са, че ще надхвърлим а, тези проценти. А, говори се за първичен излишък от над 4%. Миналата година беше 4,2%, докато ангажимента беше за 1,75%. Това, към което се целим в момента, е, е всички Евро, и комисията, еврогрупата и МВР, Международния валутен фонд, извинете, ще отчитат тези достижения, няма да налагат тези неприятни мерки за съкръщаване на пенсиите. През последните години те намаляха с 40%. Само си представете, би ли било лесно за който и да е във вашата страна да съкрати пенсиите с близо 40%. Това, което ние се опитваме да постигнем сега, е да бъдем убедителни чрез конкретни данни, факти, беше коригирана прогнозата нагоре а, за растежа в а, економиката на Гърция. Международния валутен фонд а, след а, години забавене най-сетне осъзна а, това, което прогнозираха правителството на Гърция и Европейската комисия за Гърция. Тази мярка беше наложена поради настояването на Международния валутен фонд на изискване на Европейската комисия, от Европейската централна банка, от Еврогрупата или от който и да е друг. Миналата седмица имаше среща на Еврогрупата, когато всички президента Сентано, и комисаря Московиси, както и ръководителя на ИСМ, е се изказаха добре за състоянието с финансите на Гърция. Ние вече сме излязли от програмата. Нашите ангажименти ще бъдат изпълнени на 100%, но страната, парламента трябва да решат какви политики ще се прилагат за постигането на целите. Ние ще изпълним целите, но това, което аз очаквам от депутатите от другите държави, е да уважават нашето право, правото на нашия парламент да взема решения които биха допринесли за постигане на целите. Нещата изглеждат добре. Алберто Голтери, който е председател на Комисията по економическите и парични въпроси, е запознат с ситуацията в Гърция и знае, че е, говори истината. Благодаря ви. Thank you. Uh... Благодаря ви. Гърция има доста голям първичен излишък и за това ще излезе от процедурата за дефицита. Всъщност сега Гърция преизпълнява нормата за излишъка. Първоначално беше прогнозирано 1% от Международния валутен фонд. Нещата сега са много различни. За това има смисъл и би било разумно да се направи промяна. Господин Аверо Неофито, който е председател на постоянната комисия по бюджетните и валутни въпроси от Кипър, от групата на НП. Благодаря, господин председател. Гърция действително се умя да излезе от програмата за преструктуриране, след като хората в продължение на 8 години преживяха много трудности. Днес Гърция е на път да реализира економически растеж, който да надхвърля прогнозите. Може би вместо 3-4 години, а не след 8 години, Гърция можеше да напусне а, програмата. Това е в отговор на унези, които читат, че тези а, програми а, са проклятие. Не, те ни дават възможност да се коригираме. Имаме пример с Ирландия, на Португалия, на Кипър, а сега и на Гърция. Разбира се, с известна резерва. за да не допуснем нашите страни да навлязат в нови фискални авантюри, трябва да имаме ясни правила. Доходите не винаги са постоянни, но ако разходите се увеличат, те остават постоянно високи. И дори при една малка криза или при нисък растеж в економиката, се стига до фискално отклонение, до фискални проблеми и така страната ви а, навлиза в а, някаква авантюра. В а, Кипър трябваше да се ограничат и заплатите, и пенсиите. Налагаше се да го направим за да можем дори да си позволим да даваме намалени заплати или пенсии. Ако не го бяхме направили, нямаше да можем да плащаме заплати и пенсии изобщо. И така, ако всички ние в Европейския съюз имаме това предвид, ще можем да създадем по-стабилни условия за економиката на Европа като цяло и на нашите страни. Сега, Кипър, Гърция, Португалия платиха цената в известен смисъл на европейската политика. Ние възприехме еврото и години наред имаше 17 различни парични политики. Сега нещата бяха по-добре подредени, включително в целия Европейски съюз и в частност в еврозоната. Благодаря ви. Тъй като имам малко по-сложни правила, съгласен съм обаче, че трябваше да се уеднаквят в известна степен тези фискални правила. Няма други желаящи да се изкажат, така че е време да дадем думата на докладчика. Коста Мавридис, имате думата. Благодаря, господин председател. Унези, които искат да ме слушат, ще говоря за тях народния си език. Внимателно изслушах всичко, което бе казано днес. Има неща, за които не можем да постигнем съгласие. Има въпроси, по които мненията ни могат да бъдат сближени. Ще съсредоточа бележките си върху следния пример. Ако някой твърди, че като се намали данъчното облагане на богатите, и същевременно се увеличат разходите за социална политика и това представлява разумна бюджетна позиция, никога няма да се споразумеем. Значи има два-три такива въпроса, за които трябва да постигнем съгласие. И слушах всичко, което бе казано за Гърция. Много добре е, чух, когато се каза, че има нужда от гъвкавост. Гъвкавост е необходима в европейските правила. Това не означава, че всяка държава членка може да прави всичко, което поиска. Ако съществува гъвкавост и съществува стълб на социалните права, огромният проблем на човешкото нещастие и мизерия – ще бъде смален. И това трябва да се види на практика. Трябва да се види в трудните моменти. Посредством солидарност. Искам да приключа със следните думи. През 2015 година комисията направи проекта за гъвкавост в тези правила. Искам да кажа също така обаче, че често пъти комисията действа някак противно на здравия разум, на общата логика, на изискването за солидарност помежду всички ни. Друг важен момент е този за кохезионната политика, политиката на сближаване. Как ще убедим европейските граждани, че макроекономическите условия са предпоставка за достъп до тези фондове? Фондовете за кохезия са създадени с цел социално сближаване. И, и за тях има определени условия. Ако се допълват съществуващите условия с макроекономически такива, фактически работата на фондовете става невъзможна. Наказват се хората, които имат нужда от тях. И приключвам, господин председател. Говорим за задълбочаване на Европейския паричен съюз. Нуждаем се от общо европейска схема за гарантиране на влоговете, иначе няма да доизградим Европейския банков съюз и въобще няма да можем да гарантираме интересите на гражданите. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря на всички колеги от националните парламенти които участваха в дискусията, превръщайки я в толкова оживен разговор. Мога да кажа на докладчика, че е, наистина гъвкавостта е едно, поставянето на самото съществуване на правилата под въпрос е друго. Но ние сме длъжни да направим максималното, за да подобрим управлението на нашата економика на европейско ниво. И се надявам, че ще продължим да даваме в следващите месеци полезен принос към тези разисквания. Това ще продължи и през следващия мандат. За... Надявам се, че ще бъдем подпомогнати, ако националните парламенти се включат по-активно в този разговор, защото така ще преодолеем недоверието и до някъде съмненията си. Благодаря ви. Сега ще направим 5-минутна пауза и след това ще преминем към следващата точка от дневния ред. Разбира се, ако колегите от националните парламенти желаят да останат и да слушат обсъжданията ни по следващата точка, добре дошли са. Следващата точка е проект на директива на комисията – за включване в е, европейското законодателство на част от разпоредбите за фискал компакт. Това може би е интересна тема за вас. Вратите ни остават отворени. Ще бъдете добре дошли, ако желаете да останете на останалата част от заседанието. Пауза.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

Yeah.

Um, и така. Започваме работа по следващата точка от дневния ред. Точка 19. Повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в държавите членки. Както знаете, това е проект на директива, чиято цел е включване на част от договора за фискалния компакт в е, е, правото на Европейския съюз. Е, това е спорен въпрос. Всъщност съвета в момента не се работи по този въпрос. Мисля обаче, че е необходим. Къде е докладчикът? Да. Необходимо е ние поне да започнем дискусия по темата. Данута Хюбнер е докладчик, но Маркус Фербер я представлява, така че му давам думата. Благодаря. Слава Богу, Данута е приготвила нещо много полезно за мен и ще говоря буквално. Проектът предвижда въвеждане в европейското право на договора от 2012 година, който е междуправителствен договор за с цел транспониране в правния ред на Съюза на тези правила в 5 годишен срок от влизане на нормативния акт в сила. Предлага се преди всичко член 3 от този междуправителствен договор е, да бъде е, инкорпориран в правото на Съюза, където се предвижда изискване за държавите членки за механизъм за корекции, когато има значително отклонение от средносрочната бюджетна цел. И госпожа Хюбнери, и аз приветстваме проекта по принцип. Смятаме, че той е много полезен. Много се радваме, че комисията обърнала внимание на необходимостта от такова транспониране. Това е толкова по-необходимо предвид значимостта на общностния метод след кризата от 2008 година. Има няколко неща обаче, по които могат да се внесат подобрения. В частност, Четири са тези направления. Комисията базира своето предложение на член 126 от договора за Европейския съюз с предложение да се замени част от договора и от нормите за прекомерната бюджетна процедура. През 2011 година е имало регламент в тази връзка част от пакета от 6 нормативни акта, прият тогава, но не е необходимо. Този регламент не е заместил регламента и сега това не е необходимо. Комисията трябва да изясни действащата уредба. Тя комисията е направила проекта само за изясняване на процедурата а не за заместване на приложението. Приложение 12. Член 126 от договора изисква да има детайлни правила за прилагане на нормата на член 126 и за това е, може е, да се потърси уточняване на правното основание. Знаем, че правната служба на съвета също е препоръчала да се промени правното основание на този проект. Комитетът, комисията по конституционни въпроси, добре позната на е, Данута Хюбнер в проект на становище също препоръчва да се промени правното основание на проекта използването на член 126 абзац 3 от договора като правно основание е, няма да промени приложното поле на проекта, няма и да промени процедурата за допитване до парламента, защото това е процедурата. Допитване не са законодателстване. Вторият параграф на член 126 от е, договора, който е сегашното правно основание, изисква единодушие, докато член 126, параграф 3 от договора изисква квалифицирано мнозинство. И това е още една причина да се поиска промяна на правното основание, за да се приеме проекта по-лесно в съвета. Е, вторият е, въпрос, който третира дъното, е, че в проекта на комисията не се предвиждат цифрови репери. Данута не смята да променя това, е, стига междуправителствения договор да не бъде отменен. Е, това е уместен подход е, според Данута, за да се зачетат разликите в начина по който междуправителствения договор е възприят и въведен от държавите членки. Целта е да се прехвърлят норми от един правопорядък в друг, без да се промени тяхната същина. И това не трябва да се отразява върху начина по който тези правила вече са въведени в националните законодателства. Като не се включват цифрови репери в проекта на директивата, всичко това ще бъде постигнато. Така никоя държава членка няма да бъде задължена да внася изменения в националното си законодателство, без да била предупредена за това. Освен това, директивата ще устои на изменения в бъдеще. Е, няма да има значение дали в пакетите от 2, от 6 нормативни акта или в междуправителствения договор се внасят някакви изменения. Е, трябва да се следи само за значително отклонение от е, средносрочните бюджетни цели. И освен това, държавите от еврозоната ще трябва да създадат е, независими органи, за да следят спазването на фискалните правила, но в пакета от два нормативни акта вече има такива разпоредби. Когато една държава членка е създала по този проект от два нормативни акта независим орган, той може да бъде натоварен с задачата да контролира спазването на директивата. Това е предложението на Данута. Тя очаква предложенията на докладчиците Сянка и Очаква също бъдещата си съвместна работа с тях по проекта на директива. Председателят, благодаря. Предполагам, че дискусията ще бъде оживена. Следващият оратор би трябвало да е колегата Бае, но от името на този колега, господ Жаберес. Да, благодаря ви. Ще се изкажа от името на колегата Бае и може би ще добавя една-две думи като координатор. Ще прочета неговото изказване. Господин Бае смята, че след кризата от 2008 година Европейският съюз е предприел драстични бюджетни мерки за по-добро проследяване на изпълнението на бюджетите и създаването на по-солидна рамка за тях. Това е свързано с липсата на растеж, даже спада на растежа в Европа през последните десетини години. Групата на социалистите не смята, че фискал компакт трябва да бъде включен в договорът. Непрекъснато казваме това от началото на тези разисквания. Необходимо за тази цел е да се направи оценка на резултатите на този междуправителствен договор на фискал компакт. Този договор от е, юридическа гледна точка би трябвало да бъде заменен от договор, който стимулира економическото и социално сближаване между е, държавите членки на Европейския съюз и особено между държавите членки на еврозоната, за да се преодолеят отрицателното отражение на бюджетните ограничения. Като цяло трябва да се изхожда от цялостното положение в еврозоната и преди да се определи линията на поведение на държавите членки на еврозоната, трябва да се вземат предвид не само економически, но и социални и екологични показатели. Трябва е, да се насърчават инвестициите, иначе економическо възстановяване е невъзможно. Невъзможно е, е, ако не създаваме работни места, да помогнем на европейските граждани да преодолеят е, тежкото положение, в което ги постави кризата. Необходимо е, според социалистите, да се борим едновременно за економически растеж и против бедността. Кризата създаде недопустими неравенства вътре в еврозоната. И за това най-напред трябва да се търси решение на тези проблеми. Ограниченията вследствие на фискал компакт и кризата от 2008 година е, доведе до дълбоки разделения в Европейския съюз, е, до загуба на извоювани права, до нарастване на популизма и на недоверието. Следствие на това имаме нужда от Европа, на която повече защитава, а не е, да защитаваме и да продължаваме действието на един договор, който е нанесъл до тук немалко вреди. Е, значи, е, нашата докладчица би искала също да обсъждаме този въпрос е, Според нас фискал компакт не може да бъде включван в общностния правен ред, без да бъде най-напред оценен, след това да бъде преразгледан и да бъде съответно коригиран. Нашият координатор в тези преговори иска правната служба на парламента да вземе становище по правното основание на проекта на комисията, да се види дали това правно основание е годно за този нормативен акт, е, дали има съответствие между него и пакетите от 2 и от 6 нормативни акта, прияти преди време съответно. Е, правната комисия е, не беше на нашето мнение. Те са на друго мнение, което за нас е абсолютно неприемливо. Те смятат, че правно основание, при което в съвета се гласува с единодушие, може да бъде заменено с правно основание с квалифицирано мнозинство, при положение, че изцяло се променя същината на фискал компакт чрез, чрез 126 параграф 2. Аз не мисля, че можем да подкрепим предложенията на докладчицата именно и по тази причина. Председателят, благодаря. Сандер Лунс от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Робърт също се извинява, че не може да присъства. Имаше национални избори в е, Латвия миналата седмица и той е, трябва да е там, е, така че ме помоли от негово име да е, се изкаже. Той е, отбелязва предложението на комисията, като докладчик сянка смята, че здравото финансиране е ключа към всяка економика и въпреки, че кризата премина, все още има доста скромен растеж в редица държави членки е, плюс е, така склонността на държави членки да живеят, да се простират отвъд чергата. Знаем какъв е е верният подход при завишени разходи, е, ниски дефицит, ниските нива на задлъжнялост и разумното фискално планиране са пред, е, условия за устойчив економически растеж. Тук имаме, е, обсъждаме е, фискалния договор. Това е споразумение между държавите членки след финансовата криза, подписано след финансовата криза и е, директивата на съвета, която се предлага днес, транспонира член 3 от е, договора в правна рамка, както е, каза нашия докладчик в Сянка. Колкото до доклада на докладчика Хюбнер, господин Зидле специално приветства факта, че доклада е сбит. Да, хубаво е в този парламент нещо да е стегнато сбито и е, е, много делово. Един конкретен въпрос иска да спомене е, той. Знае, че докладчетата изтъква аргумент за създаването на поредната е, поредната инстанция, институция за, фина... за данъчна е, за разумна данъчна данъчна политика. Тук господин Зеле не е съгласен с докладчика, тъй като комисията в своето предложение само, че не дава мандат за създаването на такава институция, а по-точно предлага обратното. Цитирам, каза, че директивата няма да изисква нови структури, а пък виждаме, че се предлага тук нова структура. Така че по-скоро е, може би е, да се наложи е, преструктуриране с съществуващите институции. За целта той смята, че ще трябва да се направят изменения в текста, за да се доуточни и изчисти. Той друго. Създаването на фискални пътеки. Може би това ще е необходимо. Господин Зиле е, очаква да се работи в тази посока е, чрез конструктивно сътрудничество. Председателя, благодаря. Не виждам желаящи да изкажат от Алде. Тогава да минем на зелените. Филип, Филип Ламберс. Благодаря, господин председател. Предполагам, че либералите е, поради съображения за економия на енергия са решили да не дойде да обсъждат едно досие, което пряко ги засяга. и мисля, че това съвета е, може би ще е по-лесно да се вземе решение, което отива така е, противоречи на общата линия. Би трябвало да се води здрава финансова здрава политика с публичните финанси. Но, но финансовата криза всъщност се отрази и на, на Личните на частните и на публичните финанси. Е, публичните финанси, е, например, пример за това е Гърция. Е, частният сектор задлъжня много повече в Гърция. когато ни трябват бюджетни правила, трябва да имат смисъл. И е, те трябва да почиват върху е, здрави економически принципи, а не е, някакви теории. Е, науката е, е, обезмисля е, това, за което говорим е, когато става дума за над 60 е, е, аптечна задължнялост, над 60% от БВБ, това е просто не, неудържимо. Е, тук е, възникват е, е, правилото за 3% и 6% са е, чисто политически избор, който, е, в който няма нищо, нищо на, научно. Карат ни да повярваме, че тези 60% Освен това, доста парадоксално да се каже, че засилвайки правилото за економическо управление, в един момент, когато бюджетният дефицит на Европейския съюз, е, еврозоната, е 3,7%, 0,9% е, е, в момента, мисля, че при прага от 3%, това е, е поносимо. Но е, е, днес в края на годината изнъж констатираме, че не достигат публични инвестиции. Еми, какво искате? Ако ако счетоводните правила и норми пречат, да не се чудим тогава, че няма публични инвестиции и е, това става в момент, когато се задълбочават социалните разделителни, е, социалния разлом в е, е, цяла Европа. Е, необходими са е, милиарди евро, за да се е, борим с е, климатичните изменения. Така че няма смисъл да спасяваме економиката, като същевременно унищожаваме условията за съществуването на нашата планета. Трябва да има бюджетни е, правила, е, и тук, разбира се, и фактора е, задължнялост в частния сектор добива особено значение. Трябват ни правила, за да се спре това. Но правилата за е, економическо управление в Европа, каквито са днес, е, доказват е, неспособността да се да се постави нашето общество, околна среда, економика на солидна основа. И мисля, че ние не, правим, не се прави нищо, за да се коригира това. Е, понякога си мисля е, е, хора като Салвини или Лепен всъщност се налага да вземат решения, които са преди всичко бюджетни решения. Краля, който всъщност трябва да в е, нашето законодателство е, е Ако искаме нашите бюджети да определят бюджетите, вече това е друг въпрос, но такава каквато е, тази Европа не е демократична. Четейки тези изменения, имам впечатление, нямам впечатление, че те са точно направени в този демократичен дух. Благодаря. Не виждам господин Торвалдс. Докладчика в сянка, докладчика в сянка сте вие, имате думата. Да, не сме си свършили домашното по това досие. А, така че е, ще върнем топката на докладчика максимално бързо. Мария Заватия си има думата. Благодаря на Гоя е за това. А, благодаря, господин председател. А, крайно време е да започнем да говорим за включване на фискалния е, договор в е, законодателство на Европейския съюз. Ние е, сме против това, както няма да си знаете да чуете. Нашата страна плати много висока цена за такава политика и много страни платиха такава цена и има доста така аспекти, които ни притесняват, за които споменаха и Перванш и Филип. Това, което обсъждаме днес, е една, е, една последната и остатък от е, лудостта, е, която представляваше тази така наречена финансова дисциплина в Европа, този режим на економии е, всички е, сме за това да е, има бюджетна отговорност, но това, което ние имаме пред себе си е лошо маскирана норма, която да подкопава основните демократични правила. Това е възможност неизбра, неизбирани, неизборни хора на изборни длъжности да наделяват над и да вземат решенията вместо изборни органи, законно избрани в държавите членки. Това е абсолютно неприемливо. Тези независими органи, от тях не се очаква да да е, изтъкват и да говорят за е, отклонение от е, бюджета съвет за публичните финанси в Португалия е пример за това. Това е вид преврат, налагане на мерки върху демократично избрани правителства. Е, тези политики не са представени, не, не са одобрени от а, е, избирателя, не са гласувани от него и е, така, че те нямат демократична легитимност. Ето защо ние не можем да подкрепим такава линия на е, действане. Няма легитимност, няма и резултати. Резултатите от е, тази политика на економии бяха катастрофи катастрофални, чудовищни. Не разбирам, не разбирам как можем да се опитваме да превърнем това в общностно законодателство този е, фискален е, договор е, именно довърши, нанесе последния удар на катастрофата, за която говорих. Аз съм избран в страна, в която плати много висока цена за тази политика. Последните няколко години ние в известен степен се оттърсихме и така оправихме след мерките, наложени ни от тройката. Ние обърнахме е, тази политика, но те, нашата политика все още е свързани ръце, но въпреки това е много по-добра от предходната политика на стрикни економии. Нищо от това не бе анализирано в, е, в е, документа на комисията. Това, което имаме пред себе си е, е тотално погрешно и за това трябва да говорим авторитаризма е, се е, надига глава в Европа, така че не можем да решаваме проблема, като подкопаваме демократичния суверенитет. Това ще задълбочи кризата още повече. Положението е взривоопасно. Този пакет е, противоречи на идеята за съюз на междуравни. Мисля, че Европейския съюз се опитва да си измие ръцете от политическа отговорност. Господин Вали, благодаря, господин председател. От името на моята група трябва ясно да кажа, че фискалният договор по съществото си, по своето естество е един неприемлив инструмент за инструмент на демократично управление – Това е погрешна стъпка на този етап от развитието на Европейския съюз и еврозоната. Имаме директива, която в известен смисъл разводнява е, значението на регионални и междуправителствени спогодби но не стига до корените на кризата в е, Съюза и еврозоната. E Сега приоритета е да създадем някакъв механизъм за споделяне на риска, компенсаторен механизъм в ЕС. Това трябва да е, е нашия приоритет. Е, да имаме една зона с оптимална валута, до, да преодолеем проблемите е, в резултат на Максирския договор. Говори се е, за идеални параметри е, Германия, Австрия, Финландия, Нидерландия. Те са за такава стрикна политика на стрикни економии, но мисля, че това е, че е много опасно да се прескачат демократично избрани национални правителства и да им се връзват ръцете за разходи, които биха дали тласък на националните им економики. Тук се прилага един много статичен начин на мислене чрез едни много негъвкави правила. Е, този е, пакет от 6 е, акта, фискалния договор са пример за това. Ние допълнително стесняваме пространството за маневриране на нашите демокрации Така че, според мен, това предложение трябва да бъде отхвърлено е, абсолютно, включително доклада на докладчика, е, което ще, в което се говори за гласуване с мнозинство, а не с единодушие. Това е, в крайна сметка ще до края на Европейския съюз в един социален контекст, в който южноевропейските страни са пред нова криза, рано или късно, и ще се озовем в положение да работим с една система, която не може да не води до споделяне на риска. Това, което прави тази система е да натовари твърде много отделните хора, които трябва да понасят последствията. Трябва ни някаква форма на споделяне на риска, някакъв механизъм. В противен случай ще бъдем свидетели на окончателното разпадане на еврозоната, а в крайна сметка и на Европейския съюз. Не искаме такива мерки. Това ще задълбочи разделението между европейските народи. Това ще създаде е, е разделение, а не няма да обединява. Благодаря. Сега минаваме към спонтанните изказвания. Марко, след това ще кажа нещо. Благодаря. И слушах с голямо внимание. Малко бях изненадан от това, което чух. Тук не става дума а, отново да договаряме фискалния пакт. А, дали този е, договор е, ще се разглежда като междуправителствен договор на суверенни държави или ще се превърне в общностно право, закон. Е, сега отново започваме тази дискусия. Аз смятам, че държавите, които са прекалено задължнали, трябва да преразпределят данъчни пари от данъчни постъпления към в друга сфера. Значи взимам от данъко, данъчно задължение, е, те и го давам, ги връщам на плащащите лихви. Аз не смятам, че това е несоциално. социално не може да, да, се, е, да не се облага с данъци, след като е, би трябвало да се обслужват дългове. Да не се събират данъци от една страна, от друга страна да, да се налага да се е, обслужва дългове. Това второ, според мен, това, което в никоя от столиците на еврозоната еврозоната не се разбира. Еврото почива върху национални е, економически инструменти. И по отношение на тях то е една чужда валута и трябва да се разглежда като чужда валута. Това е една валута, е, върху която националните економики не могат да влияят. Ето защо в крайна сметка трябва да се е, стигне до това разбиране, че не всяка държава може да прави каквото и хрумне, след като е в кюпа на еврото. И това ограничава, разбира се, свободата, суверенитета, да, това е една е, голяма отговорност, която не само към собствената си страна, но и към своите партньори. И това е трудният момент. Но е, не трябва да ни освобождава, е, но трябва да се освободим от времето, от мисленето, когато с доброто старо време лирите, марките и така нататък съществуваха. Сега имаме една валута, която има суверенитет и трябва да променим мисленето си, което продължава да превежда в национални валути е, в националните валути е, е, цялата си философия. Аз е, се боря много страшно за това да се спазва международното право. И разбира се, законодателството на комисията трябва да, е, да се подобри, да е по-социално, по-справедливо и така нататък. Но да, международното право със съвременната държава има превес, разбира се, но тук въпросът опира до това дали говорим за междуправителствени споразумения или общностен, общностен закон. Радвам се, че ще продължим дискусията, но трябва да се концентрираме върху това, което имаме. Не би трябвало е, да се придържаме към е, постиженията на Европейския парламент е, и председатели, сега е моето, дойде и моето време. Аз считам, че дискусията е много интересна. Добре е, че я провеждаме. Това е малко парадоксална дискусия, тъй като директивата не само включва фискалния пакт, но въвежда някои леки промени. Така че предлагам да влезе малко повече по същество. Има две неща, които предизвикват противоречиви мнения. Първо, ние не можем да имаме обща валута, ако нямаме общи правила, които могат да бъдат гъвкави, но не могат да се нарушават. Те трябва да бъдат спазвани. Това е принцип, който трудно може да се успори. И също второ, трябва да имаме предвид, че тези правила не са съвършени, но те са добри за някои економически политики. Показано е, че не работят много добре и те действат повече добре когато е заложена повече гъвкавост. Процедурите са доста проциклични и не отчитат периодите на спад и не допринасят за общи инвестиции. Това е отправната точка. И още нещо. Първо, каквото и да направим с тази директива, трябва да имаме предвид, е, че фискалният е, договор съществува и ще продължи да съществува. Фискалният е, пакт всъщност иска само от държавите членки да включат е, в законодателството си пакта за стабилност. Беше изменен е, пакта, балансирания бюджет, така както е разтълкуван от е, комисията. Да. И това се прилага автоматично. Имаме общите разпоредби и фискалния компакт. Но те не са достатъчни за многото проблеми, които изпитваме към момента вътрешно. Може да се смени целият член трети, поне такова е моето а, тълкование. Ясно е също от а, съображенията, че се заменя изцяло член трети и се добавя един член а, а. Тоест това предложение не е не е съвместимо с това, което е посочено в пакта за стабилност 0.01 и общите разпоредби предвиждат 0.05. също средносрочни правила по дълга. И така, аз ви давам повече гъвкавост по дефинициите в средносрочна перспектива, но след като решите какъв път ще следвате, трябва да спазвате тези изисквания. Може би има смисъл да има също някакъв трейдов но ако се промени пакта за стабилност и растеж и ако предвидим средносрочен цел и ако считаме, че това, което е посочено, е същото, което допринася за балансиран бюджет, Освен това, бюджетният орган може да се намесва и в някои от правомощията, но всичко е вземане-даване. Аз ви давам нещо, вие ми давате нещо в замяна. Освен ако не се промени пакта за стабилност и растеж, няма да има такова, такива взаимни отстъпки. Ние не можем да го приемем, защото без това знаем, че така както съществуват към момента, тези два документа няма да могат да се прилагат, освен ако не се внятят изменения. Тоест, ние нищо не сме променили нещо, но също толкова вярно е, че ако нямате взаимни отстъпки, ще се въведе допълнително втвърдяване на позициите и този текст, който предлага комисията, е по-добър, отколкото проекта за изменение на фискалния пакт. Не бива да пропускаме възможността. Разбира се, не трябва да се променя правното основание. Ние Знаем предложението да се заобиколи изискването за гласуване с единодушие, но всъщност това едва ли може да стане. Камерон беше против изменението на протокола. Първоначалното предложение беше трансформирано в междуправителствен договор по параграф 2, а не по параграф 3. За да се промени сега параграф 3, ще бъде съществена промяна, което ще противоречи на първоначалния замисъл на фискалния пакт. Ето защо ние никога няма да се съгласим с промяна на правното основание, тъй като това ни връща в началото. Това не е въпрос на процедурно изменение само, а това е подмяна на фискалния пакт, който от самото начало се считаше за значително допълнение към протокола, тъй като в протокола не се съдържа разпоредба за балансиран бюджет. Имаше само тези 3%. Тоест става дума за съществено изменение на протокола и аз не приемам аргумента, че можем да пипаме параграф 3. Трябва да се остане в параграф 2. Много е добре, че водим тази дискусия. Мисля, че трябва да изслушваме своите взаимни аргументи. И аз искам да участвам в тази дискусия, но очевидно е, това е в съвета. Всички знаят, че това досие няма да стигне до никъде към момента. Нека да го използваме като основа за дискусии, но да разгледаме този чувствителен въпрос а, а, много предпазливо, за да стигнем до разумно а, решение. Сега момента не е подходяща. Вали начина по който вашето правителство, вашето мнозинство разглежда фискалните правила затруднява всякакви опити за подобряване на правилата, защото поставени под въпрос самата логика на правилата означава, че ще се втвърдят още повече позициите на унези, които са против всякакви правила. Така че нека да проведем дискусията по един интелигентен начин, нека да изслушваме другите гледни точки, защото само по този начин ще можем да стигнем до истината. Ако някой не следва този принцип на вземането на политически решения в Европа, няма да стигнем до никъде. Това исках да кажа на моите противници и приятели от пет звезди. Благодаря. Е, такава страст е, е, е, необходима при обсъждането такова важно досие. и трябва да продължим в този дух. Трябва да се задълбочим и да, да изчистим различията, да ги анализираме и да ги изчистим. Когато погледнем защо в страни като Германия има една разумна добра, с такава разумна добра е, е, политика на економии, е, за, как, защо се прави това? Това се прави не за да бъдат обогатени хората, а да се направят съществени важни инвестиции, които пак се връщат при хората в крайна сметка. Това е подхода. Иначе си повтаряме една мантра, е, пакта за стабилност, е, е, което. Е, не можем в е, е, държави, в които економиката функционира, да прилагаме е, тези механизми. Но е, целта на тези механизми е да имаме определени, е, определени е, резултати. Сега, имаме ли е, е, междуправителствено решение? Очевидно това не функционира. Или трябва важни елементи от е, е, тези правила да включим, да превърнем в е, законодателство на Европейския съюз. Сега, това, което правят италианците, се ни едно какво става в Европа, в Брюксел. Ние обещаваме на гражданите милиони неща, които така или иначе няма да изпълним нямаме инструменти, с които да го постигнем, мисля, че това е, е, е нещо, което е, не могат да си позволят да, да постигнат. В Европейския съюз е, част от държавите са доброволно са отдали част от своя суверенитет и са го направили, както казах, съвсем доброволно. Така че трябва да видим наистина някои, някои от коментарите, забележките тук противоречат на смисъла на европейския проект. Ако не може да се отдаде известна част от суверенитета, мисля, това няма да ни доведе до никъде. Общо взето, мисля, че е добре, че този дебат се води но а, той трябва да продължи. Не можем да а, постигнем, а, не можем да поставим под въпрос а, а, това, което, което е постигнато за сега. Да видим как е постигнато, защо е функционирало и да видим. Мисля, че това ще ни доведе до една разумна и приемлива социална економика. Благодаря. Перванш Перес. Благодаря. Искам да участвам отново в този дебат, тъй като мисля, че е зле предложен, зле поставен. Ние сме приели определени условия. Нека да се припомним това бяха условията за да може да се създаде пакта за стабилност и растеж. Затова беше прият този фискален пакт. Имаме също пакета от два законодателни акта, от шест законодателни акта. Аз знае много добре каква е ролята на парламента, поне по отношение на фискалния договор – да спре да се следва междуправителствения подход, да бъде част, да бъде по-добре интегрирано, но, но това не може да се случи без самия договор. Разбира се, когато разговаряхме с представители на националните парламенти, казахме, че всеки трябва да следва някакви правила, които са общи за общата ни валута, еврото. В определен момент трябва да се запитаме, добре ли действат тези правила. И аз чух казаното от Томас Ман току-що за нулевия дефицит. И се питам, какъв е ефекта му върху економиката на Европа. Тази комисия започна с плана Юнкер. Какво означава това? Не само а, за удоволствие на господин Юнкер се предлага този, а, тази програма, а по-скоро да имаме инвестиции, които са адаптирани на нуждите а, и за да можем да се справим с предизвикателствата пред нас. Аз не искам да а, говоря за Германия, да обвинявам някого, но винаги, когато ходя там, виждам, че нивото на публични инвестиции е поставено на масата, тъй като това е държава с излишък. Целта на една економика, според мен, не да има излишък, а да гарантира добър живот за всички граждани. Съжалявам, че говоря за Германия. Не, винаги изглежда добре, когато французин говори за Германия, но нека да поставим проблемите на масата. Аз зная, че моята страна не винаги е пример за намаляване на публичния дефицит или за овладяване на публичните разходи, но устойчивостта на тези инвестиции в публичния сектор е нещо, на което се обръща внимание. Трябва да се интегрира фискалния пакт в законодателството на Съюза, като съобразяваме с политическите правила, които следваме. Ние трябва да коригираме перспективите, които очертава нашата докладчица. Не можем да имаме само юридически подход по един толкова важен въпрос. Благодаря ви крайния срок. Е, графика всъщност е следния. Освен ако не искате да кажете нещо допълнително. Не е такъв случай. Крайният срок за изменение 18 е октомври, разглеждане на измененията 12 е ноември, гласуване в ЕКОН. Това е плана поне на докладчика въпреки че аз съм скептичен, ще видим, 27 ноември 2018 година. Сега преминаваме към следващата точка. Това е годишния доклад за Банковия съюз. Докладчик е Томас Ман. А, извинете, Нилс Торвалдс. Томас Ман е докладчик в сянка от НП. Съжалявам, Нилс, за тази грешка. Имаш думата. Благодаря. Мисля, че Томас Ман ще, ще да бъде много добър докладчик, така че няма проблем. Искам да се върна малко назад в историята, като имам предвид дискусията, която водихме сега за фискалният пакт. Бих започнал от края на 60-те години на 20 век. Може би се спомняте, или ако не се спомняте, трябва да се върнете към историята по време на срещата на върха в Хага. Вили Брант излезе с нова идея. Германците им беше омръзнало да бъдат поставени в една и съща позиция. Те имат по-динамична економика заедно с холандците и бяха принудени да девалвират своята валута тогава, когато други го правят. Сега отново се връщаме към тази ситуация вече многократно. Затова Вили Брант излезе с идеята да се създаде един фонд, а именно Европейският паричен фонд. Германците да предоставят 20%, ако се спомням добре, от валутните си ресурси, но при едно условие всички да се опитат да разработят своята фискална политика в една и съща посока защото ако това не е така, системата няма да действа. А, тъжната част от тази история е, че все още очакваме резултатите, хората да разберат, че трябва да имаме Европейски валутен фонд и че трябва да имаме съответни правила. Защото някой се опитва да се вози безплатно а това не е добре за економиката. Това е фона. Надявам се, че през следващите няколко години ще можем да проведем дискусия сериозна по този въпрос. Банковия съюз е нещо интересно, когато се връщаме към историята, която е зад гърба ни. Беше критикуван от различни заинтересовани страни, но вече многократно доказва своята полза и от финландска гледна точка мога да кажа, че в понеделник тази седмица най-голямата северна банка Нордея отново се върна в Хелзинки заради Банковия съюз, тъй като Банковия съюз им даде рамка, правна рамка която беше по-стабилна от тази, която имат в Швеция. Така че едва ли изненадващо, че в моя проекто доклад аз отправям значително положително послание. Но също трябва да помним, че това не е завършен проект. Нямаме завършен банков съюз. който би укрепил финансовата стабилност и Европейския съюз. Освен това, трябва да се завърши банковия съюз чрез предлагане също и на кохерентни правила и органи за преструктуриране и надзор. Този доклад следва същата структура като предходните години. Три в три части. Първата част е надзор. Това се отнася и до правилата, свързани с борбата с спирането на пари. В Банковия съюз в Финландия неотдавна полицията влезе в офисите на компания на финландския архипелаг и и беше открит е, златен паспорт от, е, от Малта. си има някои сериозни проблеми, които ам, стоят на заден план, но които трябва да получат внимание. Нещата не са безрискови. Националните ни банки считат, е, че всичко е игра с нулев резултат. Не, те трябва да преразгледат а, своята гледна точка по паричните въпроси. Знаем, че необслужваните заеми продължават да създават проблеми в някои части на Съюза и в това отношение трябва да има предвид, че първична отговорност за намаляването им е в ръцете на самите банки. Няма чудотворно решение, което ще доведе до разрешаване на проблема. Ако искате такъв сребърен, сребрен куршум, трябва да се върнете към самотния издач. Когато говорим за Брекзит, е, тук надзорните органи трябва да се подготвят добре, независимо колко добра е подготовката им, обаче това няма да е, е достатъчно. Частните субекти трябва също да се подготвят. Също първоначален дебат започва а, относно надзора върху надзорните органи от страна на ЕЦБ. Дебата започна по този въпрос. Мисля, че ние трябва да продължим дискусията дали е необходимо ЕЦБ да върши двете неща. Относно преструктурирането, аз приветствам плана за създаване на Европейски валутен фонд. Аз вече ви казах каква е предисторията, която дава основание да вървим в тази посока. Но при строги условия, които трябва да бъдат изпълнени, да не се допуска морален риск. Също предварителната капитализация трябва да се изясни като понятие. Освен това е важно да имаме предвид, че трябва да има тясно сътрудничество между ЕЦБ и органа, единия орган по преструктуриране. Относно ЕДИС, разбира се, аз не искам да се намесвам твърде много в работата на колегите, които преговарят по това досие но искам да подчертая, че ЕДИС трябва да бъде третия стълб на Банковия съюз. Затова е важно да следваме някои принципи, свързани с установяването на рисковете и споделянето им. Не е необходимо да разраства, се разрастват рисковете и едва тогава да пристъпим към споделянето им. Всички сме съгласни, че е необходимо да има една стабилна система, която да укрепи нашата, нашите съпротивителни сили, сили. Аз очаквам също участието на колегите, докладчици в Сянка и на други колеги. Надявам се, че ще можем да излезем с един текст, който да получи подкрепа от мнозинството от тази комисия. Благодаря много на докладчика. Давам думата на Томас Ман, първия докладчик в Сянка. Не мога да се въздържа да кажа, че сред множеството автоматични правила е, имаме едно много тъжно, когато има слънце в Брюксел, автоматично се спускат шторите, така че от нас се очаква да не гледаме към слънцето. Както и да е. Имаме някаква светлина. Давам думата на Томас Ман. Благодаря, господин председател. Е, надявам се, че тъмнината, в която ни потопиха, не е отговаря на доклада. Е, той е много добър доклад и сърдечно благодаря е, да, докладчика. Посланията са важни. Те не са само положителни, но има и критични, но конструктивни е, ще има съпротива на този доклад, това е ясно. Е, Банковия съюз трябва да се промери и това е, е една важна стъпка напред, е функционирането на вътрешния пазар, равнопоставеност и предвидимост за участниците в пазара всички тези правни изисквания се е, увеличават непрекъснато, така че модел на финансиране е, ще се окаже е, недостатъчен. Принципа на пропорционалност трябва да се запази. Банковия съюз трябва да е стабилен, това се разбира от само себе си. Едис ще играе важна роля в това. Трябва да продължи дейността и по няколко въпроса съм съгласен с е, е, докладчика. Трябва да се завърши е, капиталовия съюз, банковия модел трябва да бъде запазен, както преди трябва това да бъде стабилна база за нашата финансова система. Трябват ни и точни разпоредби за борба с изпиране на пари е, това се обсъжда в специалните комисии. Трябва, разбира се, да се прилага на практика банковия съюз. Е, това, а не да се е, замете под е, килима, както до сега трябва е, да помислим и за лошите кредити. това е, става все по-важна тема и мисля, че надзорните органи трябва да се заемат и с киберсигурността, също важен елемент. Брексит. Е, ще се отрази е, сериозно, но но трябва да помислим и за една добра връзка между Банковия съюз и държавите членки, които не са държавите, които трети страни, които не са членки. Трябва да помислим и за такъв вариант. Всички такива трябва да сме подготвени за най-различни сценарии, а не да се вкопчваме в, само в план А или Б. Тези държави членки, които няма да участват в общата валута, трябва да да бъдат насърчени да се включат в банковия съюз, а сега изгрява и слънцето. Трябва да работим по капиталовите изисквания, които да, да доизчистим, да минат пред фината настройка. Така че, скъпи колега, доклада е много добър. Още тук таме, ако се пипне, ще го засилим. Не бива да го отслабваме с, с твърде много изменения. Е, надявам се, че ще работим добре е, по него. Благодаря ви. Следващият оратор е колегата Фернандес от Социалисти и Демократи. Благодаря, господин председател. Добър ден. Радвам се, че светлината се върна. Най-напред Искам да благодаря на Нил Торвалдс, докладчика, за неговата работа. Документът, който обсъждаме днес, според мен е много премерен и много добро начало за дискусията ни през следващите седмици. Естествено, не сме съгласни с всички негови елементи, но мисля, че е много полезен този документ за да структурира дискусията и да гарантира нейния градивен характер. Основната цел на документа е да стимулира изграждането на Банковия съюз. Мисля, че това е прекрасна възможност за нас, тъй като този съюз все още не е доизграден. Както знаем, имаме нормативна уредба за всички банки, имаме надзорен орган за всички банки, имаме орган натоварен с преструктурирането на банките, имаме фонд, който да подпомага това преструктуриране. Но ако в бъдеще някоя банка изпитва проблеми, е добре да се има предвид, че отговорността за тези проблеми няма да бъде само на нейните управители и ръководители, а ще има отговорности на европейско ниво. При банкова криза обаче, при сегашния модел, националните системи за гарантиране на влоговете ще поемат бремето да изплатят дължимите суми на вложителите в техните национални банки. И фактически управлението на банките в известен смисъл се изнася на европейско ниво, а финансовата тежест при проблеми ще бъде понесена от националните органи. През 2008 година финансовата криза бе такава, че се наложи ние да понесем тежестите от, техните, от загубите на банките. Тогава можеше да се каже, че националните органи са носили отговорността за кризата. Обаче сега при преместването на отговорността на европейско ниво е много трудно да се обоснове защо гражданите в една страна ще трябва да понасят финансовата тежест от проблемите в банковия сектор поради грешки на европейско ниво в европейската надзорна система, които са довели до тези проблеми. Та така, струва ми се, че е важно този документ е, да бъде ориентиран към явната необходимост от доизграждане на банковия съюз. Нуждаем се от гаранционна система за целия Европейски съюз, която да ни помогне да се справим успешно с кризи в бъдещето. През следващите седмици и месеци ние съответно ще внесем изменения. Искам само да кажа, че нашите изменения ще гравитират около това банковият съюз да бъде доизграден максимално бързо. Искам да благодаря още веднъж на е, Нил Сторвалдс. Е, сигурен съм, че заедно с доскладчиците в Сянка ще проведем много добри дискусии. Господин Зиле е представен от колега. Давам думата на колегата. Е, колегата се извинява, че не е тук, защото в Латвия миналата седмица е имало избори и той е трябвало да бъде там. Той желая да благодари на докладчика за опита му да направи балансиран доклад. Особено полезно е, че в е, този ежегоден доклад се отразяват събитията от миналата година, особено свързаните с изпирането на пари и свързаните с това скандали. По същата тема Роберт смята, че трябва по-ясно да се каже, че пруденциалните изисквания и изискванията за борба с изпирането на пари трябва да вървят ръка за ръка. Също така трябва да се запази разнообразието на европейските различни банкови системи, но е, това не трябва да се отнася за онези банки в Европейския съюз, е, които работят с пари на граждани на трети страни и улесняват изпирането на пари. Е, най-сетне Роберт би искал да благодари на докладчика, че докладът му е толкова сбит и конструктивен. Филип Ламберт, вие май сте докладчик в сянка. Ами, шефът май не знае. Той е шефът на групата. Да, но в Екон колегата е мой началник, както и да е. Друг път ще се изказвам. Е, Мигел Гегас. <coughs> Знаете, че сте докладчик в сянка. Ами ще се опитам да импровизирам. Да, както обичайно ще се изкажа на португалски. И така. Мисля, че е съвсем ясно, че тук сме дължни да изразим опасенията си. Много ни притеснява това положение. Какво виждаме? Основните принципи, които би трябвало да стоят в темелите на Банковия съюз, имат спорна ефективност – някои институции са прекалено големи, за да бъде допуснат техния провал, а след създаването на банковия съюз, една трета от банките изчезнаха от европейския пазар. Невероятен е броят на концентрациите, на сливанията, на поглъщанията. И колкото по-големи са структурите, толкова по-малко гаранции могат да предложат те. Това е въпрос, върху който трябва да мислим. Проблемът с преструктурирането също е особено сложен. В Португалия това и в бъдеще ще означава, че се харчат обществени пари. Например, при преструктурирането на банка Спирито Санто, е, португалското правителство е, трябваше да плати 700 милиона евро като гаранции за займите, предоставени на банката, за да се преструктурира. Фондът за преструктуриране не се ползва с всеобщо доверие, така че има прекалено много въпроси, чието решение все още предстои да бъде намерено. Непрекъснато чуваме информация – че е, капиталът на банките сега е много по-солиден, отколкото преди. Обаче голяма част е, от увеличенията на капитала се дължат на Базел 3, на модела Базел 3, на начина по който се извършва оценката на активите. А оценката се извършва по методика определена от самите банки. Ако погледнете съотношението между собствен и заемен капитал, сме далеч от солидност в банковата система. И, така че сегашната ситуация има доста отрицателни измерения. Именно това толкова ме притеснява. Когато дойде следващата финансова криза, ще имаме големи проблеми. И трябва да се знае кой ще носи отговорност. Това, което не искаме е да допуснем повторение на тези ужасни обстоятелства от последната криза, които поставиха толкова държави членки в незавидна ситуация. Господин Вали, благодаря. Мисля, че предложението трябва доста да се промени. Имаме поли... различна политическа позиция по редица въпроси тъй че ще внесем съответните изменения. Както знаете, Банковият съюз се състои от три части. Имаме много големи критики към частта посветена на надзора, тъй като тази част от доклада прекалено много акцентира върху кредитите, върху заемите. Не се обръща достатъчно внимание на финансовите аспекти – сега, е, активите от второ и трето ниво във френските и германските банки и навсякъде в Европейския съюз, както видяхме от така наречените стрес-тестове, съставляват голям риск. Обаче, не се гледа къде са сериозните проблеми, а се създават допълнителни проблеми там, където такива все още няма. Например, предложението на докладчика суверенната задлъжнялост – да бъде добавена към оценката на риска на банката е неудачно. Ние трябва да имаме предвид отражението на суверенната задлъжнялост върху економиката, върху социалната сфера, въобще общото отражение. И всички тези предложения трябва много да внимателно да бъдат обмислени, защото те се отразяват върху работата на хората, които вземат решения. По отношение на необслужваните заеми и Европейската централна банка, трябва да положим усилия за справяне с необслужваните заеми. Някои страни са направили големи крачки в тази посока, но като че ли не се обръща внимание на въпроса от всички. Ако прекалено бързо се предприемат мерки за преодоляване на необслужваните заеми, това може да ни стовари на главите следваща финансова криза, която ще бъде за пореден път изнесена на плещите на гражданите. И това ще ни доведе пък до социална криза. Мисля, че е необходимо да проявим много голяма чувствителност към политическата отговорност, особено на субекти като Европейската Централна банка, която участва в изработването на правилата. Вместо решение на парламента, трябва да само на основата на това, което ни казва Европейската Централна банка, трябва да има изслушване и на съвета, е, преди да вземем окончателно становище. Банковият съюз се нуждае от известно обединяване, укрупняване на рисковете. Тоест, ЕДИС трябва да бъде приета максимално бързо – Притеснявани намаляването на риска. Вместо да доизградим банковия съюз, можем да направим така, че цялата структура да се срине. И последното, което ще коментирам, е разделянето на банките. Предпоставката на банковия съюз е, всъщност е, по този начин остава страни от е, нашето внимание. Надявам се да се върнем на този въпрос. Аз е, много добре забелязах, че просрочихте времето си. Искам бонуса да го използвам за себе си, а не да го използвам за господин Вали. Сега, нямаме други докладчици в сянка. Давам думата отново на докладчика. Благодаря, господин председател. Е, ще се спра на въпросите, по които цари разногласие между докладчиците в Сянка. Те са известни от известно време. Е, повечето от тях са свързани с небалансирания бюджет и недобрата производителност. Значи, ако не решим тези въпроси, няма да можем да променим системата. Това е едно. Вторият въпрос при цялото ми уважение към колегата Вали, според мен суверенната задлъжнялост в Италия <laughs> е специален случай. Можем да се опитаме да намерим решение на този въпрос заедно, но аз не съм голям оптимист за възможностите да се намери такова решение. Не знам дали ще намерим това магично решение за преодоляване на задлъжнелостта в Италия. Там много малко може да се направи. Но ще видим дали тук в този проект има неща, които могат да се направят по-добре. Да, проблемът с необслужваните дългове фигурира и в моя доклад. Но ако има предложение правилата да се пренапишат от нулата, мисля, че за това няма да постигнем мнозинство в парламента. Искам да благодаря на всички докладчици, с изключение на Филип. Но разбира се, Филип ще научи, че е докладчик в Сянка и със сигурност ще ми каже какво мисли за доклада. Председателят, благодаря. 24 октомври срок за изменения, 19 ноември разискване на измененията, 26 ноември гласуване в економическата комисия, е, разглеждане на доклада на пленарно заседание през януари 2019 година. Следваща точка от дневния ред 21. Прилагане на членове 107 и 108 от договора за функциониране на Европейския съюз към някои категории хоризонтална държавна помощ. Сандер Лоунес, докладчик. Имате думата. Some colleagues want to vote. I don't know if there's a possibility to change the agenda.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 as EPP on the content and on the simplified procedure. I appreciate also the synthesis. And where is? За социалисти и демократи. Не, това е за Банковия съюз. Първанш. Au nom du groupe social от името на социалистите и от името на нашия колега Моргано, Моргано който е, си тръгна, той не ми е оставил дълъг текст, който да чета, само да кажа посланието какво е. Предложението на комисията е добро и предложението на докладчика да се върви към опростяване когато става дума за връзката между е, европейските програми, бъдещи програми и е, режима на държавна помощ. Както казах, е, държав... добро е предложението и ние го подкрепяме. Чудесно, казва председателя. Сега от Алде. Грация, каро президенте. Благодаря благодаря, господин председател. И аз като Марко ще кажа накратко. Ние е, оценяваме работата на докладчика е, Сандра Лунес е, и, подхож... и подкрепяме подхода на докладчика. Е, зелените сега. No comment. Гуе. Зелените нямат коментар. Гуе. И ние сме за кратката процедура. И така. Приключваме. Заключението е, че докладчика ще представи доклада, който одобря, с който се одобрява предложението на комисията, на парламента и след това ще се внесе пленарна зала по правилото 50 плюс 1. Да, мина, да минем последната точка. Собствените ресурси. Не, всъщност това е гласуване. Собствените ресурси ги обсъдихме. Е, сега ще ви помоля. За съжаление, сега обаче трябва да помоля за шторите, защото светлината ми пречи и не мога да броя гласовете. Ще ви помоля да, да пуснете шторите, поне от там, откъдето влиза слънцето. Между времето да направим проверка. Е, моля, гласувайте. Проверка. Пробно гласуване. Okay, we can close the test. Така, прекратете пробното гласуване. И сега Okay, so we start, we, we put to the vote the draft opinion. Да гласуваме на подкрепно становището за собствените ресурси. Изменение 67. Тези, които са за. Госпожа Вирник. Yes, please. I would like to say something. I... Само да кажа нещо. Uh, аз наистина съжалявам за начина по който се работи по това досие. Дискусията по компромисите се проведе с нощи. Вчера с нощи бяха преписани нови компромиси с дребни промени, които не разбирам. Но компромис Е и, е, и, е, и е, Г, Г значително са променени. Трябваше да бъдат обсъдени на заседание на, на, на докладчите в сянка, а не да се доразу, споразумеят помежду си две от политическите сили в последния момент наистина отношението към това досие не е както трябва. Е, не можахме и по телефона да се свържим и да проведем разговор с доклад, между докладчиците. От името на АЛДЕ Всъщност, след заседанието в Сянка, някои групи е, едва вчера след обед отговориха е, на компромиса. Нямаше вече време за насрочване на ново заседание на отглачите в Сянка и това беше отговора на някои групи, които бяха провели вътрешни заседания е, по своите за изготвяне на позициите си по компромисите предложения. Е, е, извинявам се, съжалявам, но това беше единствения начин, по който можехме да действаме. В всички случаи, е, повечето предложения бяха включени в окончателния текст. Благодаря сега да минем към гласуването. Изменение 67 за, против, въздържали се, отпада. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, да проверим 70. Гласувайте електронно. Vote is closed. Is reject. Край на гласуването отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се, 72 за, против, въздържали се, отхвърля се, 73 за и 4 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис А, за, против, въздържали се, от... Приема се изменение 16 за против 16 е, за против. Да проверим 16. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 83, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 83-4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 и 7 и 8 за, против, въздържали се, Само 7677 за против въздържали се. Приема се 78 е, за пада. 78 пада, 80. 81, 82 за против въздържали се. Приема се. 84 за против въздържали се. Отхвърля се. 85 за против въздържали се. Отхвърля се. 90 и 88 се изтеглят. Е, така че отиваме на 87 и 89 заедно, за против въздържали се, отхвърлят се. 90 и 92 блок е, отпадат. Компромис АА за против въздържали се приема се. 92 за против да проверим 92. Гласувайте. 94. 94, извинявайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 95 и 6 за, против, въздържали се, отпада. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, за, против, въздържали се, приема се. Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27, за, против, въздържали се, приема се. 4, изменение 4, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, изменение 28, за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30, за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, да проверим 32, моля гласувайте. Край на гласуването, отхвърля се. 20 е, срещу 29 с 30-29 един глас. 33 за. А, про... Моля, гласувайте да проверим. Край на гласуването. Равно. Резултат 20-20, значи отпада. 34. За, против, въздържали се, приема се. Компромис F. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 36. За, Алде по 36, за против въздържали се, отхвърля се. Компромис Г, за против въздържали се, приема се. Изменение 42 за против въздържали се отхвърля се, 43 за против въздържали се отхвърля се, компромис ХАШ за против въздържали се приема се, изменение 48 за против въздържали се отпада, 49 за против. Да проверим 49. Гласувайте. 49. Край на гласуването. Равен резултат. 21 21. Отхвърля се. 50. За. Против. 49. По 49 току-що гласувахме. Сега сме на 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51 за, против въздържали се, отхвърля се, 52 за, против, да проверим 52 за. Край на гласуването. Отхвърля се. 53 за против въздържали се. Отхвърля се. 54 за против въздържали се. Отхвърля се. 55 за против въздържали се. Отхвърля се.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 Край на гласуването. 30 за, 19, 9 против, 3 въздържали се. Приема се. Поздравление на докладчика. Сега, ако колегите ни от бюджета са тук, да ги приветстваме с добре дошли. Жан Артюи, добре дошъл. Трябва ли да направим кратка пауза? Минаваме направо